So, good afternoon, dear colleagues. Добър ден, скъпи колеги. Можем да започнем с заседанието на Комисията по заедостта. Първа точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Е, е, е, искат се следните промени в е, дневния ред. Втора точка – съобщение на председателя непосредствено след гласуването. Четвърта точка – е, социално измерение на економически и паричен съюз. Четвърта точка остава е, последна точка, непосредствено преди гласуването. И 12-та точка финансово участие на служителите в приходите на дружествата ще бъде след 6-та точка. Точка 25 първа делегация на комисията по заетост ще остане след 12 точка, ако имаме време. И гласуването започва в, 5, в 4.15 вместо в 4 часа. Ако не възразявате, можем да приемем дневния ред с тези изменения. Сега, в папките виждате протокола от заседанията през юли и през септември. Ако няма възражения, протоколите се приемат със съответните изменения. Сега пристъпваме към пета точка от дневния ред. Мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работниците. нашата колежка Едит Бауър е докладчик. Това са съображения по из... компромисните изменения. Комисията Жени ги е приела през 3 октомври, докато комисията Либе е, остава без становище. Има 373 изменения. Е, ние предлагаме 39 компромисни изменения, така че имате думата. Заповядайте. Благодаря. Е, тази директива всъщност има за цел е, борбата срещу дискриминацията възоснова на гражданството. Директивата има за цел да гарантира приложението на регламентите в тази област. Много е, са важни тези текстове, защото има ясно определение на обхвата на директивата – аз е, е, е, имам предвид, че разполагаме с е, много кратко време, затова е, искам да посоча само някои въпроси, които бяха обсъждани често. Те са три. По въпроса за системите за социално осигуряване, тази директива, следствие на наличните регламенти, изключва при покриването е, с правилник 883 за системата за социална сигурност. Тази директива засяга само е, социалните предимства е, за различните професионални категории и се прави съпоставка между тях. Сега, втория въпрос. Той е свързан с постоянното местопребиваване, постоянното местожителство. жителство. Ние е, знаем, че те засягат основно е, трансграничните работници и работниците, които работят в гранични райони. Дискриминацията възоснова на гражданство е, се избягва чрез дискриминация възоснова на местожителството. Така че ние искаме да избегнем дискриминацията възоснова на местожителство. Ние имаме предвид, е, че съвета също върви в тази посока. На трето място. Понякога може да ви се стори странно, е, някои формулировки могат да ви се сторят странни, защото те проистичат от е, различни правни системи. В някои страни правните системи имат предвид е, съгласието на потерпевшия и никой не може да представлява потерпевшия без неговото съгласие. Докато в е, други страни, като в Дания, например, е, синдикатите могат да действат самостоятелно възоснова на колективен интерес. При подобни случаи ние използваме формулировките съобразно националните правни системи, и е, искам е, само да обясня какво точно се случва и каква е причината за употребата на дадени формулировки. И накрая искам е, да благодаря на всички докладчици в Сянка. Всички работиха усърдно, за да се постигнат тези компромисни изменения. Искам да благодаря и на секретарията на Алиет, защото нейната помощ беше много ефективна, много полезна. Искам да се възползвам от е, предоставената възможност да изкажа благодарност и на комисията, чието представители бяха винаги проявяваха отзивчивост, когато трябваше да се даде някакво обяснение по въпроси или по проблеми, за които се налагаше допълнително разяснение. Благодаря ви за сътрудничеството. Thank you, Mr. Christensen. Господин Кристенсън има думата. Tak for det, fru formand. Og først og fremmest vil jeg også gerne takke ordførerne Edith Bauer. Øh, Бих искал да благодаря на докладчика Едит Бауер. за доброто сътрудничество при работата по това досие. Става дума за един много обширен е, доклад, е, който трябваше да бъде подготвен кратки срокове. Струва ми се, че постигнахме нещо много важно по отношение на директивата за е, улесняване на упражняване на правата, предоставени на работници в контекста на свободното движение на работниците, когато те се движат между държавите членки на Европейския съюз. Сътрудничеството с социалните партньори бе предмет на дискусиите и компромисите. Ако погледнете постигнатите компромиси, ще установите, че Директивата отчита действащите в момента разпоредби и правила така че новата структура, която се предлага, не засяга наличните в момента структури и органи в държавите членки, което би могло, ако беше обратното, да обърка работниците. Осигурени са условията за труд и съответните правила и за заплащане. Важно е работниците да а, получават възнаграждението си по установения от а, закона начин. А, което се подкрепи от докладчика и от НП. Режимът в е, параграф 29, е, специално букви е, H и D на английски, гарантират законовите възможности за сближаване на 28-те е, режима в държавите членки. Това е нещо много важно, е, тъй като е, би трябвало да се опитаме да по този начин да облегчим режима за работниците и аз се надявам, че вие ще подкрепите това е, предложение в компромисите. Филип Дебакер, благодаря госпожо председател. Ще бъда кратък. Благодаря на докладчика за конструктивното сътрудничество. Много бързо е, и делово стигнахме до добри компромиси. Става дума за много важно досие. Е, големи компании, както и малки и средни предприятия са засегнати е, от е, текста, а също и голям брой работници. Затова бе изключително важно да улесним упражняването на техните права. Докладът е уравновесен Компромис К ни създава известни проблеми и аз мисля, че не сме единствените, които срещат известни затруднения, но независимо от всичко, постигнахме добър резултат, който ще подобри ситуацията, както от гледна точка на работниците, така и на предприятията. Благодаря за доброто сътрудничество още веднъж. Thank you. Um, I'd also like to thank uh, Mrs. Barron. Госпожа Корнелисън, аз също бих желала да благодаря на госпожа Бауер и на останалите докладчици в Сянка. Всъщност, директивата не решава някои от големите проблеми в тази област. Може би до известна степен подобрява положението на работниците, но, но ми се струва, че може още много да се постигне по отношение на добрата информираност, по отношение на начина на упражняване на правата и създаването на органи, които да гарантират е, колективните трудови права на работниците. Е, постарахме се да подобрим е, поне в известна степен първоначалното предложение на комисията, но все още не сме постигнали оптималното, така че е, работниците да упражняват в пълна степен правата си. Е, но е, предполагам, че комисията ще даде някакви обяснения във връзка с тази много сложна ситуация, в която работихме по директива, проекто директивата. Да, сега ще дадем думата на комисията. Господин Мор. Благодаря, госпожо председател ние всъщност нищо не добавихме. Да, действително, това ще беше една много важна директива като предложение. Това ще улесни упражняването на правата за работещите и за техните семейства, които се движат в Европейския съюз. Така че може само да приветстваме дебата в тази комисия и за приносът на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Thank you. Then I will give... oh. Благодаря. Тогава ще дам отново думата на докладчика. Благодаря, аз нямам какво толкова да добавя. Може би просто ще ми позволите да благодаря още веднъж на всички колеги и то най-вече на докладчиците в Сянка, с които успяхме да постигнем не лоши компромиси. Благодаря и на нашите консултанти и съветници, защото те е, също работиха много усилено заедно с нас. Благодаря. Днес ще гласуваме по доклада на а, е, госпожа Балър. А сега да преминем към следващата точка. Преговори с съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Госпожа Харкин е докладчик по темата, но може би е, няколко думи в началото. Е, имаше неофициален трилог в началото на септември. Е, постигнато бе временно споразумение, като на 11 октомври ние е, обсъдихме целият пакет, а днес ще гласуваме по пакета разходите във връзка с глобализацията, въздействието на економическата криза. Това са основните моменти. Ще има определена група от бенефициери във връзка с трудовите договори, не повече от 10 работници е, е, е, бюджетният орган ще има един месец, а не 6 седмици, за да намери някакъв някаква възможност за финансиране във всеки конкретен случай. Постигнати бяха известни подобрения. Може би докладчикът ще ни каже нещо повече, но първо нека да съобщя, че съжалявам, че няма много колеги от необвързаните, независимите. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на всички, които работиха от съответните е, комисии по това досие е, би трябвало да е, повишим добавената стойност, която се очаква от е, Фонда за глобализация. по отношение на обучението, на повишаване на квалификацията бяха постигнати е, подобрение, в смисъл, че е, се открива едно по-добре поле за осъществяване на инициативи, най-вече в силно засегнати от безработица региони. Би трябвало е, да се запази географската ориентация и свързването с определените категории работници. Постигнахме с 10% повече от първоначално предложените 50% по отношение на работниците и същевременно една голяма част от страните ще получават допълнителни средства по линията на кохезионните фондове. Но за разрешителните постигнахме около 3, и, и за допълнителните плащания получихме 35% най-вече за обещетенията при безработица. По отношение на специалните е, лимитирани във времето е, обещетения, е, постигнахме едно е, подобрение, така че в момента става дума за 50%. Процесът е, е, остава все още открит, тъй като е, ще се обсъжда и в съвета. По отношение на само на етите е, е, ние успяхме да включим и тази категория в е, целият спектър от е, е, категории от е, проблеми, които ще се подпомагат от фонда за глобализация. Надявам се, че по този начин все пак отговорихме поне на част от очакванията и на целите ни, които предварително си бяхме поставили. Някой иска ли думата? Едит Бауер. Благодаря. Бих искала да благодаря на госпожа Харкин, а също и на госпожа Берес, тъй като мога да кажа, че това е, бяха едни от най-трудните преговори, в които съм участвала. Много често ставаше дума за това да а, запазим а, фонда. В, в случаите на безработица ние е, за първи път обсъдихме и определени аспекти, които много често се сблъскваха с проблеми, създавани от съвета, който се опитваше да блокира напредъка. Да, може би напредъка, който постигнахме, е, би могъл да бъде и много по-голям. Е, скромен е прогреса, но е, все пак по-добре нещо, отколкото нищо. Още веднъж повтарям. Всеки, който участва в преговорите, направи всичко, което бе по силите му, за да се постигне възможно най-добрия компромис и а, е, работата а, е, беше трудна. Thank you. Frederik Daden. Мерси, мадам президент. Simplement... Благодаря, госпожо председател. Само две думи, с които искам да се присъединя към това, което беше казано и да uh, подчертая работа на госпожа Харкин в тези преговори и действително самото начало, като знаехме, че имаше опасност, потенциална опасност от хвърлянето на този фонд, бяха постигнати много положителни стъпки напред. Това, което беше припомнено в изчетения документ на госпожа Харкин, иска да се присъединя към това положително заключение. Thank you. Маричи Конелисън. Председателката, Давам думата на госпожа Колисън. Аз съм изцяло съгласна с, с това, което се каза. Действително преговорите бяха много трудни. Ние направихме максималното. Очудващо е, че е, всъщност ние отпаднах, отпаднаха фермерите, но в края на краищата е, запазихме младите хора и това ни се струва странно, но е, все пак, за да остане фонда, ние трябваше да приемем младежите и от все сърце се надявам, че парите ще се разходят разумно и тук, и в държавите членки. Има подобрение в сравнение с настоящия фонд и от все сърце се надявам, че ще се използва по-широко, а също така и по-прицелено към работниците, е, които са в най-голяма нужда. Нека да се надяваме, че вота ще бъде положителен, качествен. Председателката, благодаря ви. Благодаря за казаното до тук. Благодаря и на госпожа... И от името на госпожа Харкингс ви благодаря за доброто сътрудничество. Сега се спираме на 12-та точка от дневния ред. Финансово участие на служителите в приходите на дружествата. Е, господин Фил Бениан е тук. Той е докладчик. Имаме 98 изменения, но първо мнение по тези изменения. Фил, имаш думата. Да, аз мислих, че ще се изказвам след гласуването, но няма проблем. Ще се изкажа и сега. Благодаря ви, да. Първо искам да изкажа благодарност на колегите за измененията, които внесоха по този доклад. Действително те са многобройни, повечето от тях са положителни, не всички, но повечето. Аз ги прегледах. Мнозинството е, са в духа на това, което искам да постигна и отговаря на дискусиите, които е, проведохме с колегите, когато изготвяхме доклада. Аз самия направих изменения за да се изяснят някои точки, които се повдигнаха след като се направи проекто доклада. И ние правим а, а, разграничение между големи предприятия и малки средни предприятия и внасяме втори параграф, за да се обясни размера и статута, защото това засяга финансовото участие на служителите, което те избират. Аз предлагам и два изменения по най-добрите практики по финансовото участие. Мисля, че в цялостната област част, заедно с моите изменения и с измененията, направени от моите колеги, се, аз изпитвам доверие, че ще можем да постигнем компромисни изменения по повечето области. Може би ще останат една или две области, които са по-сложни, но мисля, че по повечето от областите ще постигнем компромис. По режима 29, който може би е най-спорен, Искам да подчертая, че ние имаме само един призив. В доклада ние призоваваме за проучване от страна на комисията е, е, проучване трябва да се види доколко е практично е, за оценка на въздействието и ако има резултати от подобно изследване. Ние не искаме това да се прилага веднага, просто да се види доколко има практическа насоченост. Тези, които се безпокоят за практическата насоченост, нека да имат предвид, че е проучване по практическата приложимост. Искам да кажа на колегите, че аз изясних първоначалния текст, за да кажа, че данъчните закони, законите за заедостта в държавите членки няма да бъде засегнато от 29-я режим, а по-скоро имаме най-добрите практики за всеки вид предприятия. Е, основните цели на режима ще бъде да се подобри прозрачността и достъпа до информация. Аз се надявам, че подобна рамка ще има добавена стойност за настоящите режими в държавите членки, особено ако предприятията действат през граница. Надявам се, че ще постигне компромис по тази точка. Разбирам някои колеги, които се безпокоят от това, че схемите за финансово участие ще създадат допълнителни рискове за работниците. Аз съм така с удоволствие е, включвам гаранции, особено по някои компромисни изменения. Някои гаранции са разумни. Ние приемаме, че има риск, но в първоначалния доклад аз заявих ясно, че естеството и нивото на риска трябва да бъдат заявени за всеки, който е засегнат. Преди да поеме ангажимент, той трябва да знае какъв е риска. Така че ние няма изцяло да отстраним риска, а, можем просто да подобрим риска. Искам да запазим положителния фактически характер на доклада, е, който е свързан с ползата от финансовото участие както на служителите, така и на работодателите. Мисля, че това е от полза както за служителите, така и за работодателите. Благодаря ви. Председателката Евелин Клингър. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от тези, които внесоха доста изменения, общо 35 на брой. Искам да благодаря на докладчика господин Бенин, с който работихме много добре. Директивата си поставя две основни цели, които преминават като червена нишка през целия текст. На първо място участие на работниците в взимането на решения. Ние говорим за финансово участие на служителите в приходите на дружествата, а това означава, че служителите трябва да бъдат добре информирани за това, което се случва и да могат да изразят и своето мнение. Е, по този начин е, работниците и служителите появат и част от отговорността за състоянието на фирмата, в която работят. Е, а осъществяват и връзката с синдикатите. На второ място става дума за рисковете е, във връзка с финансово участие на служителите в приходите. Господин Бениан се концентрира върху шансовете, върху предимствата. Това естествено е нещо много важно. Е, много важно е, е да се работи по нови модели, да се проявява творчество в най-добрия смисъл на думата, но тъй като тук става дума за служители, за работници, които биха могли да загубят работното си място, естествено, начинанието е рискаво. Освен това, хората участват със собствен капитал. Така че опасността се увеличава. И трябва да сме много внимателни. Има и още нещо, което е тъй да се каже камъчето на раздора, това е режима 29. Много често вече сме говорили по тази тема, казвали сме, че трябва да я огледаме от всички страни, да я обсъдим добре и така нататък. Различните национални системи изискват е, все пак да сме малко по-здържани в момента и по-внимателни. Виждам какви изменения са внесли е, моите колеги. И е, една голяма част от нас очевидно са твърде внимателни и си казват по-хубаво за момента да се спрем по отношение на режим 29. Трябва да сме е, по-въздържани. Е, хубаво е да поискаме от комисията оценка на въздействието, проучвания така че да осветлим е, проблема е, колкото е възможно по-добре. До този момент е, все още не съществува е, абсолютна яснота по отношение на режим 29. Необходим ни е повече опит и трябва да съберем данните от е, всичките държави членки. Благодаря. Няма други записали се за изказвания. Давам думата на комисията. Не знае дали госпожа Пачел или господин Алигин, който ще, кой ще говори. Имате думата. Комисията няма някакви забележки по въпроса. Благодаря. Добре, благодаря ви. Ще прегледаме а, Прощавайте, господин докладчикът Филбинян. Може би искате да вземете думата? Да, съвсем накратко. Искам да благодаря на госпожа Регнер за нейните забележки. Тя беше моя основен събеседник при дискусиите по този въпрос. И нейните коментари почти отразяват моите собствени коментари. Ще продължим да обсъждаме въпроса и ще се опитаме да постигнем добри компромисни изменения. Чудесно. Ние сме абсолютно критични и разглеждането на измененията на компромисите ще бъде на 25 ноември, гласуването на 5 декември ще се опитаме през януари да стигне до пленарно или пък през февруари. Така, връщаме се на точка 4 от дневния ред, т.е. Е, на предложението за решение, което бихме искали да приемем на пленарното през ноември по въпроса за социалното измерение на економическия и валутен съюз, следствие устния въпрос, който ще бъде зададен на комисията. Трябва да кажа, че не бях тук по време на гласуването на този устен въпрос. Съжалявам, че нашата комисия не можа да постигне споразумение по един е, устен въпрос, също е в съвета, тъй като сега предизвикателството, като говорим за това съобщение на комисията относно социалното измерение на економически валутен е, съюз, е, беше поискано това съобщение да бъде сложено на масата и да се дебатира по него. И сега вече тук се опираме до дневния ред на съвета, което е малко жалко този въпрос е в комисията. Чудесно, но а, всъщност в ръцете на съвета в момента е, лежи бъдещето на, това, на този въпрос. Както и да е, на основата на предложението за резолюция, което беше направено, 124 изменения бяха внесени и вчера с помощта на всички отговорници от групи успяхме да изготвим близо 20 компромиса, които трябва да ни позволят да вземем позиция по този въпрос, който е от изключителна важност. И като гледам в какъв дух са компромисите, държи се сметка в по-голямата част от тях за дискусията, така както беше проведена и това трябва да позволят компромисите да продължаваме на тази основа, като разбира се е, се запитаме как бяха изготвени показателите от самата комисия и начина по който комисията ще държи сметка за тези показатели, защото хубаво нещо е да имаме показатели, но е съвсем друго нещо да си служим с тях. По-специално възможността да се взема под внимание бедността на децата, достъпа до здравни услуги, хората, които нямат обе, покрив и така нататък. Всичко това е трябва да се включи между показателите, освен въпроса за социалните партньори. Въпроса за ролята на Европейския парламент също се предлага като важен аспект, който трябва да бъде взет под внимание. Така, няма да влизам в подробностите на 20-те компромиса. Това ще отнеме много време, но още веднъж искам да благодаря на всички отговорници от групи е, и да пожелаем, че компромиса, който беше постигнат вчера, да може да бъде подкрепен, като разбира се отвъд тези компромиси. Известен брой първоначално изготвени така, абзаци, които бяха в първоначалното предложение за резолюция, бяха отеглени по-специално, що се отнася до точката Q от преамбюла и параграфи 10, 9 и 10, което означава, че измененията, които касаеха тези параграфи, разбира се, вече отпадат. Така, госпожа Корнелис поиска думата, след това Шабаорис и... Моля, имате думата. Мисля, че... Благодаря, госпожо председател. По този въпрос беше ясно, че между групите и в самите групи имаше доста големи различия на мненията и с нощи на срещата на докладчиците в Сянка аз бях доста разочарована. Резултатът е много по-слаб от първоначалния доклад виждам как в различните доклади е, по, е, шесто, по, по, по шестмесечието, ние търсим различни показатели. Е, някои е, групи в край на кращата се дърпат назад във връзка с подобрението на економическото управление. Ние събираме статистически данни за това, че бедността нараства, все по-голямо неравенство има, обаче това не води до нищо, никой не прави нищо по този въпрос. Аз просто не мога да разбера как можете да отстоявате това пред гражданите, които всеки ден е, стават все победни и безработицата расте. Но все пак се надявам, в края на краищата ще има резолюция, която да се обсъжда в пленарна зала. Ще можем да я обсъдим, защото ще бъде смешно, ако съвета и комисията вървят по пътя си и е, парламента остава на страна. И то сам е, изхвърля себе си на страна. Köszönöm a szót, eh, elnök asszony. Én nem csodálkozom annyira, hogy eh, különbözőek a... Köszönöm, госпожо председател. Аз не съм толкова изненадан, че има различни становища по въпроса. Тези разлики са резултат от това, че съществува споразумение от една страна по въпроса, че трябва да имаме социално измерение в валутни економически съюз. Освен това има споразумение, което не позволява да се определят задължения за държавите членки, защото в някои области става дума за национални правомощия. Тези два въпроса именно са въпросите, които си противоречат в очите на държавните правителствените глава и това е по всяка вероятност и заключението на съвета, така че може да очакваме и други дебати по този въпрос. Всъщност ние успяхме да постигнем някои компромиси, не повечето могат да бъдат подкрепени от нашата група, не може да подкрепим Е, Ф и Л, тези три компромиса, а освен това и съществува още един аспект, един въпрос, който ни изглежда много важен и крайното гласуване ще зависи. Това е изменение 109. Ние считаме, че все още не е момента и че просто няма шансове да се изготви някакъв европейски режим в тази област, поне за момента. Някакъв режим, който да обещетява безработни, безработните, така че изменение 109 не може да бъде подкрепен в никакъв случай от нашата група. Благодаря, госпожо председател. Серкас? А, сори. Окей. <coughs> Muchas gracias. Господин Саркас, благодаря, госпожо председател. Най-напред, е, преди да говоря за резолюцията, искам да направя на един малък увод, една забележка, ако ми разрешите. Струва ми се, че има една област, която никога не сме засегнали действително и трябва да видим дали може да говорим по това с съвета. Все пак е жалко, че не може да обменяме виждания със съвета, особено ако държим сметка за това, че тези елементи ще трябва да бъдат решавани от държавите членки и с помощта на държавите членки. Така че ако не сме готови за ноември, винаги ще бъде възможно парламентаристите да поискат присъствието на съвета на дебата и мисля, че това е нещо, което трябва да предвидим. Що се отнася до предложението за резолюция, Вчера участвах в изготвянето на компромисите, както в е, сложните ситуации и така важни досиета, както винаги се случва, може да се счита, че чашата е наполовин празна и наполовин пълна. Е, по-голямата част от е, измененията, които на мен ми харесваха, отпаднаха или пък станаха част от компромиси, където тяхната важност се намали критиката също по отношение на липсването на баланс между економическите и социални аспекти на европейския семестър също беше намалено като сила, но явно не може да се отиде по-далече. Затова бих казал, че чашата е наполовин пълна. Но все пак е, имаме една резолюция на парламента, която, с която поздравяваме е, мисията за малката стъпка напред. Е, и ще е добре, ако подобрим показателите, така че ние направихме големи жертви в името на тази резолюция и се надяваме, че няма да бъде изправени сега пред някакъв, някаква изненада в последния момент защото по някой път е ЕНАП реагира в последния момент. И предвид начина по който преговорите се проведоха, се надявам да нямаме из, изненади, защото изоставихме, например, този компромис. И надяваме се това да бъде гласувано на пленарното и нашата комисия да се превърне в един двигател, да може Европа да мисли по проблемите на тези, които най-много страдат от кризата, тези, които най-много имат затруднение да си намерят нормална работа и да осигурят един нормален живот. Благодаря, госпожо. Благодаря ви. Аз първо благодаря за доброто и бързо сътрудничество, особено с нощи, когато се търсеха компромиси. Мисля, че в края на краищата има резолюция, която според мен е балансирана. Някои искат да се отиде по-далече, други смятат, че сме отишли твърде далече. Мисля, че сега сме намерили точния баланс. Както се каза вчера на срещата на докладчиците в Сянка, с нощи казахме, че можем да подкрепим повечето компромисни изменения. Някои от тях CDF, PDTU не можем да подкрепим. Искам да кажа, че е, с нощ имаше бесни дискусии по изменения и компромиси, но при настоящото положение 109 и 124 са червена линия за нашата група. Това е сигнал за всички страни, че макар и да вярваме, че при економическата криза ние трябва да се замислим как се променят социалните показатели и трябва държавите членки да са сигурни, че в рамките на економическото управление те взимат необходимите мерки не само краткосрочно, но най-вече дългосрочно. Много е важно да се каже това. Въпреки всичко, ние се надяваме при гласуването да се постигне съгласие. Ще подкрепим проекто резолюция институцията. Това ще бъде сигнал от парламента към комисията и съвета и се надяваме всичко да стигне да бъде доведено до добър край. Благодаря. Благодаря, скъпи колеги, за вашите изявления, които отговарят на духа на преговорите, които проведохме с нощи. Искам да се възползвам от този момент, за да се върна на най-оспорвания въпрос. Те имаше няколко, но първо да се да видим какво ще направим конкретно с показателите, но мисля, че пътят, по който вървим, вярно е, че не е несен, но сме готови да направим крачка напред. Освен това има нещо друго, по което усещам, че дискусията замира. Това е промяната на подхода, който наблюдавам след вършенето от летната вакансия. Тази дискусия, по която либералната група внесе 108 изменение, което направи като червена ли в нашите дискусии, искам да кажа две думи за, по този въпрос. Защото вярвам, че преди лятото вървяхме доста добре, но очевидно нещата е, се развиха по друг начин в столиците, което се отрази и на нашата работа. Този въпрос за минималното обещетение за безработица беше дебат, който беше започнат е, по причини, които сега вече са ясни. Най-напред в е, еврозоната ние нямаме механизми за солидарност. И аз зная, че бяха направени сериозни усилия по отношение на солидарността. Именно по този начин беше оказана помощ на Гърция, за Кипър, Испания, Португалия. И общо зоната остана една цялост. Но цената на то, това усилие не трябва да бъде подценявано. Именно затова се радваме, че економическата и валутна комисия извърши анализ на работата на тройката в известен брой от тези страни. Но отвъд това, отвъд този въпрос, празнотата в дейността на економическия и валутен съюз, кризата съвсем не е оталожена от всичките мерки, които са взети до този момент, които си остават механизми за солидарност между банковите, но не солидарност по отношение инвестициите общо за целия Европейски съюз и където най-напред с Sixpack и Тупак, и този фискал компакт, това си остават процедури за налагане на санкции. И това, което научихме, че ако еврозоната трябва да преживее, и това е в интерес на целия Европейския съюз, разбира се, на 28-те страни, ще трябва да бъдат създадени истински механизми за солидарност. Беше започнал дебат по е, споделянето на дълга. Това е дебат, който продължава, но който беше захранен от един анализ, който беше направен и беше докладван тук, е, когато имаше изслушване по, е, имаше изслушване по въвеждането на такъв механизъм и който всъщност излича уроци от това, което беше наблюдавано в 2008 в еврозоната и където тези автоматични стабилизатори, както ги наречахме, загубиха своята целесообразност. До 2009 година всеки казваше Европейския съюз и по-специално еврозоната, сме по-добре оборудвани, съоръжени, за да се изправим пред кризата, отколкото щатите, защото ние разполагаме с автоматични механизми, които са много мощни. Но това, което отбелязахме, е, че от 2010 година стратегиите за излизане от кризата и бюджетна консолидация доведоха до разрушаване на, на, на, на основата, което съставлява тези автоматизми и всъщност има тук квадратурата на кръга, откъдето трябва да се измъкнем. Така че това предложение лежи на масата като възможен вариант, което все още не е решението, което се предлага, но това е един възможен вариант, един възможен сценарий, по който комисията трябва да работи. Тоест да търси възможност чрез една зелена книга, за да се просветли този публичен дебат, по-скоро отколкото да се отказва и да работи на основата на разни предложения и така нататък. Ако разбира се някой има по-добре предложение, аз съм готова да ги проуча с необходимото внимание, но този, до този момент това е едно от предложенията, което е на масата, може би ще има и други. Няма пък и толкова много. И вся, при настоящата ситуация функционирането на еврозоната не е оптимално и не е достатъчно да се реши дефицита на страните, които са закъсали, за да се измъкнем от макроекономическия дефицит, който се отразява върху социалната област, върху тези економически стабилизатори, които могат да превърнат еврозоната в една сериозна зона. Извинявам се, че се върнах на този въпрос, но тъй като разбрах, че това ще бъде един ключов елемент за преговорите по тази резолюция, исках да изразя своята подкрепа за това предложение и да своето съжаление, че няма да може да дадем необходимите сигнали в този смисъл. И знаем, че това е цената на компромиса, приемам го, но това не пречи да кажа какво мисля. И така, стигаме до гласуването. А, не, прощавайте. Добре, това е. Това е, ако е наистина точка от дневния ред, моля. Is, uh, аз съм съгласна с председателката по съдържанието, но е много важно да имаме резолюция за дискусията в пленарна зала. Очевидно е, че има 109 е, е, изменението е изключително спорно. Искам да привлекам вниманието ви. Благодаря. Дано да постигнем успех е, за днес и по седма точка. Така, в точка 7 стигаме до гласуването проекта за резолюция който трябваше да бъде представен на пленарно, който трябва да бъде представен следствие дебата по устния въпрос, по който ние вече се споразумяхме по време на предишно гласуване, което ще бъде устен въпрос за комисията. И така, в параграф 1 има два компромиса. Компромис И. Моля да гласувате кой е за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис хаш. Проверяваме, гласуваме, прегласуваме точка И, компромис И. Всички ли гласуваха? Всеки ли носи картата си? Всеки ли успя да гласува? Добре, гласуването приключи. 27 за, 17 против, няма въздържай се. Чудесно, приема се. Компромис ХАШ, представен от 4 групи. Кой е за, против, въздържай се, приема се. Стигаме до параграф 1, 53. Изменение 53 на Чабаори. Така, отхвърля се. 54-то. Изменение на Хайнсбекер, за, против, въздържали се, приема се. 55 от същия автор. За, въздържали, против, въздържали се, приема се. 56 от същия автор. Приема се 57 също от господин Бекер за против въздържали се. Така, ще трябва да проверим 57 изменение. Гласуването по 57 изменение. Моля да гласувате, колеги. Всички ли успяха да гласуват? И така, гласуването свърши. 29 за, 16 против, няма въздържали се, приема се. В параграф 2 има компромис Жи, представен от три групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това гласуваме 58 изменение, представено от зелените. Има допълнение към изменението, значи за, за изменение 58. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Проверка. Прегласуваме 58. Моля да гласувате. Всички ли успяха да гласуват? Така, гласуването приключи. 20 за, 25 против. Да, действително е отхвърлено. Така, след параграф 2 стигаме до 63-то изменение. Ханс Бекер за, против, въздържали се, приема се. 64-то изменение, представено зелените, за, против, въздържали се, отхвърля се. 65-то изменение на Ханс Бекер за, против, въздържали се, ще провериме 65-то. Моля да гласувате по 65-то изменение. Амонмон 65. Извинение 65. Приключи гласуването. 22 ма за, 23 против. Проверката се оказа необходима. Отхвърля се. Надявам се, че господин Бекер няма да плаче. Все пак до тук доста негови предложения бяха прияти. Така, параграф 3. Гласуваме 3 изменения за премахване. Отвърля се. Компромисно изменение К. Приема се след параграф 372 с едно 8 изменение, което беше вероятно от докладчика за 72 против, въздържали се, приема се. Параграф 5. Не, прощавайте. Поправя се председателката. Така, връщам се малко назад. 69 и 70 бяха съвместими. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 представено от зелените, за, против, въздържали се, отхвърля се. Така, стигаме до параграф 5, 73-то изменение за премахване. Кой е за, против, въздържали се, отвърля се. Компромисно изменение от две групи L. За, против, въздържали се, приема се. Не, прощавайте, ще проверим гласуването по компромис L. Моля да гласувате. Всички ли гласуваха? Така, резултат от гласуването 32 за, 13 против, приема се. След параграф 5 стигаме до 78 изменение, представено от зелените за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 от същата група за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6, 80-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М, представено 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 7. Компромисно изменение Н. 4 групи го представят. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 87 от Бейкер, Приема се. Параграф 8. Компромисно изменение О, представено от 4 групи. За, против, въздържали се. Приема се 88 изменение на Алехандро Серкас. Като допълнение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 9 беше оттеглен, така че след параграф 9 стигаме до изменение 96 на Алехандро Серкас за против, въздържали се, мисля, че се отхвърли, но ще трябва да го проверим. Гласува... Мисля, че е прието всъщност, но ще проверим, казва председателката. Моля да гласувате по 96-то изменение. Така, гласуването приключи. 37 за, 8 против. Не знам къде съм гледал, но ясно е, че се приема. Така, това е 97 о на Алехандро Серкас за против въздържали се. Отхвърля се. Така, стигаме до параграф 10, който беше оттеглен и гласуваме в параграф 11 измененията за примахване 123. 103 Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Така, гласуваме по 104 изменението на Алехандро Серкас. За, против, въздържали се, отхвърля се. Така, гласуваме и 11 изменение в оригиналното, оригиналния вариант. Няма нужда. Добре, параграф 11 се приема така, както е в оригиналния му вариант. Параграф 12. Три изменения за премахване 105, 106, 107. Моля да гласувате за, против, въздържали се. Отхвърлят се компромис П, представен от ЕНАП, социалистите и зелените. Добре, ще проверим. Да гласуваме електронно, моля. Гласуването приключи. 23 за, 21 против, което означава, че компромисът отпада, противно на това, което беше постигнато вчера с тези три групи. Съм изненадан от този резултат. Изненадан съм, че не бях е, информирана за промяната на позицията на една от политическите групи преди гласуването. че ако гласувате измененията за премахване по един параграф, по който има компромис, вече не може да гласувате компромиса. Това е основно правило. Нали така? А, аз също съм изненадан, каза господин Черкас, с този начин по който се гласува. А, води до някакво объркване. Има членове от групата ми, които са сбъркали. Най-напред се гласува компромиса и след това се гласуват измененията. Но компромисът би трябвало да е по-важен от измененията за премахване. Някои депутати бъркат в, е, в този смисъл. peut répéter la votation sur le compromis? Може да прегласуваме компромиса, защото всъщност тук има някаква грешка. If No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, I'm sorry, it's okay. Senhor Presidente, Senhor Presidente, gostaríamos que fosse repetido o voto. Госпожо председател, искаме да се прегласува за компромис П става дума. Е, е, Не, ако трябва да се прегласува, това е по измененията 105, 106, 107. Аз казах, че това са изменения по премахване, по падане на текста. Има известно объркване по реда на гласуването и секретариатът ми казва, че винаги сме гласували измененията за премахване преди компромиса. Ако има, разбира се, искане мнозинството изисква или координаторът на ЕНП групата да се гласуват е, някакво друго предложение, ще го разгледаме. Но поне координатора на ЕНП трябва да го поиска, господин Ори. Ki kell ábrándítanom, elnök hogy nem fogom kérni annak ellenére, hogy a P-kompromisszumban benne van. Да, аз eh, искам да ви кажа, че eh, аз съм в малцинство в моята група. В моята група съм в малцинство. Мнозинството оказа не на автоматичните стабилизатори и казаха не на зелената книга. Те не искат това да бъде включено в текста. Така че 105, 106, 107 говорят именно за това. Гласувахме против и е, това съответства на, на това, на което се договорихме. Такъв е резултата, това е демокрацията, госпожо. Председателката, може би е, ще ви прочита отново текста на компромисно изменение П е, във вида, в който го изготвихме с нощи. Компромисно изменение П всички вие пред очите. Скъпи Паури, Ори, това отговаря именно на компромиса, който искате. Modality of stabilizer in the Commission communication of 2nd October 2013. Sans autre forme de... Без абсолютно нищо повече. Така че въпроса за автоматичните стабилизатори Зелената книга не е включен в компромис П. Madame, yo solicito a los otros coordinadores si se puede repetir el voto, porque... Благодаря, госпожо. Искам, искам да попитам дали другите координатори съгласни да се повтори гласуването. Това е абсурдно. НЛП вчера се ангажира с нас по един компромис, днес се гласува различно от компромиса на НЛП. Това изглежда абсурдно. Това но представителите си дадох сметка, че има една мнозинство депутати, които е, искат да се гласува отново, защото има някакво объркване. Ако никой не е против, за да спазим мнозинството на становищата на членовете на тази комисия. Това не е против демокрацията, напротив, това е точно демократично. Господин Ори. Nem látom, hogy ő, ő, miért üti ki a 105, 106, 107. Аз не виждам защо 105, 106, 107 може да унищожат компромис П. Компромис П прилича на тези три изменения, но не е съвсем същото нещо. Тъй, че мисля, че след като гласуваме 105, 106, 107, ние спокойно можем да си гласуваме компромис П. И да кажем да на компромис П. Има ли някой, който да е против е, процедурното предложение, което направи тук що Чабаури? Няма. Добре. Тогава да гласуваме компромис П. Uh, Благодаря. Аз съм една от тези, които направих изменения, по които гласуваме. Искам да се изясни, че някои от нас искаха да се заличи изцяло параграф 12. И всъщност е, ние искахме това гласуване. И е много странно, че днес ще прегласуваме. Ние искахме вод. Това беше реална ситуация на вод. Понякога политическия резултат е, е такъв, че не може да удовлетвори всички, но това беше политически вод и резултатът е политически. Сега тези, които са загубили, трябва просто да приемат резултата от вода. Няма да започвам много дискусия. Чух предложението на Чабаори, което счита компромис П, това не е параграф 12, това е нова точка, която няма нищо общо с съдържанието, което е било първоначално в параграф 12, да го гласуваме отделно от параграф 12. Тъй, че нека да гласуваме в този смисъл. Така, кой е за компромис П? Против, въздържали се, приема се компромис П и стигаме след е, параграф 12. Изменение 109 беше оттеглено. В параграф 13 изменение 110 на госпожа Сария Сая, изменение за премахване, което прави така, че отпада компромис Q, по който има споразумение между 4 групи. Кой е за изменение 110? Против? Така, отхвърлено. Искате ли проверка? Така. <clears throat> Компромис Q, представено 4 групи. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След параграф 13, изменение 112 на госпожа Данута Язловецка, по което има устно изменение, прието от автора на изменението. Гласувайте, моля, за, против, въздържали се, приема се. След параграф 13, изменение 113, представено зелените и съвместим с компромисното изменение О. Моля гласувате за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 14. Компромис Р, представен от НАП, СНД, АЛД и Зелените. За, против, приема се, въздържава се. Приема се, представите, в параграф След компромис П имаме втора част от изменението, което трябва да се гласува като допълнение към компромис П, където всъщност се говори за зелена книга и за стабилизатори. Обаче не знам дали го гласувахме. Гласувахме ли го? Гласувахме ли допълнението? No, but um, we had considered that 12 had been deleted and that we were... се, че 12 е заличено и заради това гласувахме компромисно изменение П е, като нов параграф и не можем сега да започваме дискусия. Мисля, че всички са съгласни с мен с това тълкуване, нали, господин Ори, чудесно. Е, така, в параграф 15 има две изменения за примахване, 116 на съдия Съдия, 117 от Филип Девакер което са изменения за примахване, които ще направят така, че да отпадне компромис С, представен от 4 групи. Кой е за тези изменения? 116 и 117. Против, въздържали се, отхвърля се. Така, компромис С, представен от 4 групи, за, против, въздържали се, приема се. След параграф 15, 119 изменение, представено зелените за, против, въздържали се. Така, ще проверим чрез електронно гласуване. Моля да гласувате. Всички успяха да гласуват, надявам се. Приключи гласуването. 21 за, против, 4 въздържали се, приема се. Така 120 от съдия Сеят. Това би забранил гласуването на компромисите. Кой е за това изменение 120 на Сария Сая? Против, въздържали се, отхвърля се. Така, гласуваме компромис 3 от три групи. Приема се. Така, стигаме до виза 7. Е, устно изменение, така моля да се гласува 7. За против въздържали се приема се, след това 10. Десето изменение на Хандро Серкас приема се. След това 15-то изменение, изменение 2 на групата на зелените, кои са за, кой е против, въздържали се, прието се. След това е 15, изменение 3 на Алехандро Серкас, за против въздържали се, приема се. Така, а, точка Д, компромис А, приема се. След а, точка сега изменение 6, който е внесено Чабаори, за против въздържали се, така проверяваме го. Е, чрез електронно гласуване. Така, приключи гласуването. 20 за, 25 против. Не се приема. В точка F от преембюл изменение 7 на Чаваори за премахване на текст, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка Ж, 9 на Алехандро Серкас, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 от Чабаури за, против, въздържали се, отхвърля се. След точка, следва точка Ж, изменение 10 на групата на зелените, за, против, въздържали се, приема се. Така. Точка Х, компромис Б, приема се. Точка И на Чабаури, 13 изменение. Трябва да проверим 13-то. Моля, гласувайте. Всички гласувахте. Така приключи гласуването. 22 за, 22 против. Не се приема. И сега точка 14, изменение 14 от Алехандро Черкас. За, против. Кой е за 14? Против. Добре, проверяваме 14. Моля, имате думата да го гласувате. Всички гласувахте. Така, приема се. Точка М, компромис С, за, против, въздържали се, приема се. След това изменение 17 отпада и стигаме пак след М, Стигаме до 18-то изменение от зелените. За, против, въздържали се, отхвърля се. Точка Н. 19-то изменение на Сария Сея, което ще предка, че да отпадне компромис но внесено от три групи. Така, кой е за 19-то изменение? За, против, въздържали се, отхвърля се. Така гласуваме компромис Д, представен от три групи. За, против, въздържали се, приема се. точка О, три изменения за премахване 21, 22, 23 от Сария Сая, Чабао Ри, Филип Дебакер, кой е за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Електронно гласуване, моля. Така, гласуването приключи. 24 за, 20 против. Приема се. Така, стигаме до точка П, по което същите автори, трима автори, са внесли също изменение за примахване. Моля да гласувате 24, 25 и 26. Против, въздържали се. Трябва да го проведим. 24, 25 и 26. Моля да гласувате. Гласуването приключи. 24, 19 и един въздържал се. Приема се. След това измени 27 на Алехандро Серкас, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 28 от същия автор. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 29-то изменение. Пак от Александро Серкас. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Точка Q беше отеглено, следователно гласуваме е, точка R и компромис е превнесен от три групи за, против, въздържали се, приема се. След това точка С, изменение 35 и 36 за премахване на текст, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка Т, 37 изменение, не, проверяваме 35 и 36, моля гласувайте електронно. Гласуването приключи. 24 за, 21 против, прави сте. Приема се. Точка Т, 37 изменение на Филип Дебакер. Също за заличаване. 37 за, против, въздържали се. И него ще трябва да го проверим. Не виждаме много ръце да се вдигат. Всички ли гласувахте? Гласуването приключи. 24 за, 20 против, 1 въздържал се, приема се. Точка И. Три изменения за отпадане, за премахване 38, 39 и 40, което е, иска отпадането на компромис Ф. Кой е за тези изменения? Против, въздържали се, приема се. Компромис Ф отпада и стигаме. Не, трябва да проверим. Госпожа Сария Сая е, трябва да е сигурна, че е спечелила да проверим 38, 39 и 40. Моля да гласувате. Така гласуването приключи. 24, 21. Приема се. А, 43-то изменение на Алехандро Серкас за, против, въздържали се, отвърли се. Точка В, 44-то изменение на Филип Добакер за, против, въздържали се, приема се. Точка W, компромис Ж, от представено 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47, внесено от зелените, за, против, въздържали се. Приема се. Точка Хикс, две, точка, две изменения за отпадане на текста, за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целият текст електронно. Моля, колеги, да гласувате. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. 33 pour, 6 contre et 6 33 за, 6 против и 6 въздържали се. Благодаря и разчитам на подкрепата на групите да може да запишем този въпрос и резолюцията, която е свързана с него, колкото може по-скоро в дневния ред на пленарното. Така. И да се върнем нагоре по дневния ред за да засегна точка 2, която касае комуникациите. А. Няма друго гласуване. Има други гласувания още за по други. А, много. Има много да гласуваме. Едно, две, три три други гласувания. И така, точка 8, гласуваме проекта за становище на нашия колега Елизабет Малашатие по финансовата помощ на Европейския социален фонд за някои държави членки. Така, сезирани сме с 9 изменения, които може да гласуваме анблок. За, против, въздържали се, отхвърля се. Така, общо на становището ще се гласува електронно. Моля да гласувате, колеги. Всички, предполагам, са гласували. Гласуването приключи. 41 за, 1 против и 3 въздържали се. Поздравяваме нашия, нашата докладчица. Като, разбира се, това становище трябва да бъде взето под внимание от доклада на господин Ян Олбрихт в Комисията по регионалните въпроси. И така стигаме до точка 9, гласуването на доклада на нашия колега Едит Пауер по мерките, улесняващи упражняването на правата, които имат работещите в контекста на свободното движение на тези същи работещи. В член 1, параграф 1 има компромис В, представен от 4 групи. За, против, въздържали се, приема се. Член 2, параграф 1, точка Б, компромис W, представен от 4 групи, за, против, въздържали се, приема се. След това, точка Б, изменение 13 от докладчицата, за, против, въздържали се, се Приема се член 2, параграф 1, след точка Б, две изменения, които са идентични, 106 на Ришковни Есен и параграф 20 от е, Комисията Жените. Там докладчетата е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Член 2. Параграф 1, точка С, изменение 108 от Пърниш Корнелисен. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Член 2, параграф 1, е, точка С, ново изменение 109 от Томас Хендел. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Член 2, параграф 1, точка С, ново, две изменения, 21 и, 110. Не, прощавайте. Най-напред изменение 21 комисия за жените. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 110 от Маришко Нелисон, за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 2, параграф 1, точка Д. Тук имаме две еднакви изменения. 111 на Маришко Нелисон и параграф 22 от е, Комисията за жените. Гласуваме заедно, отхвърля се. Е, така, Придобих лоши навици, тогава ще го проверим. Изменение 111, параграф 22, кой е за? Добре, електронно ще гласуваме. Или машин. Лъвът е тувер. Така да използваме машините. Моля, гласувайте, колеги. Гласуването приключи. 25 за, 20 против. Значи се приема. И така, извинение 112 на Томас Хендел отпада. Не, всъщност то е съвместимо. Гласуваме по него. 112 за, против, въздържали се, приема се. Член 2, параграф 1, точка Е. Извинение 113 за, против, въздържали се, Отвърля се 114-то изменение Томас Хендел, кой е за, против, въздържали се, приема се член 2, параграф 1, точка Ж, компромисно изменение Хикс, 4 групи го представят, за, против, въздържали се, приема се член 2, параграф 1, така, имаме компромис Y, представено 3 групи, за, против, въздържали се, приема се, член 2, параграф 1, след точка Ж, 117 изменение на Ютър Стенрик. За, против, въздържали се, приема се. И пак след точка Ж, 118 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Член 2, параграф 1, ново, нов параграф. Компромиса, представям 4 групи за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до член 2. След член 2. Изменение, компромисно изменение С, представено от 5 групи за, против, въздържали се, приема се. Член 1, параграф 1, компромис З, представено от 3 групи за против въздържали се. Приема се компромис ка, по същия параграф, внесен от 4 групи, за против е, въздържали се. Приема се. Трети компромис по същия член, но този е представен от 4 групи, различни групи, за против въздържали се. Така също се приема. И така след член 3 Стигаме до изменение 127, представено от Мариш Корнелисен. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И параграф 25 от Комисията за жените. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. След член 3, параграф 1 Измене 128 от е, госпожа Корнелисен. Кой е за, против, въздържали се? Приема се. Изменени параграф 26, комисията по жените отпада и ние стигаме до след точка. С. Е, стигаме до член 3, параграф 2. Извинение 137 на Маришко Корнелисен. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Извинение 132 от Евелин Регнер. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Извинение 133 от Хайнс Бекер. За? против, въздържали се, отхвърля се. Измене 134 на Юта Стенден Рюк и кой е за, против, въздържали се, приема се. След параграф 2, изменение 136 отпада и следователно ние гласуваме Измене 137 на Евлин Регнер и Юта Рюк. За, против, въздържали се, отхвърля се. 138 изменения от същите автори, плюс Биргет Сибел за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 4, компромисно е, изменение А, приема се. Член 4, параграф 1, компромисно изменение ББ, представено от 5 групи, за, против, въздържали се, приема се. След това, параграф 1, 144 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 4, параграф 2, изменение 145 от Мариш Корнелисен, за, против, въздържали се. Кой е за? 145. Против, въздържали се, приема се. Член 5, параграф 1, компромис СЦ, представено от 4 групи, за, против, въздържали се, приема се член 5, параграф 2, уводна част, е, изменение 151 от Олик Кристиансен, за, против, въздържали се, приема се, член 5, параграф 2, точка А, компромис ДД, представено от 4 групи, за, против, въздържали се, приема се. След точка А, параграф 31 от Комисията за жените за, против, въздържали се, отхвърля се. Член. Не, проверка по 31 изменение на Комисията за жените. Всички гласуваха, така гласуването приключи, 20 за, 20 против, Четирима въздържали се. Да, отхвърля се, но все пак си струваше да проверим. Член 5, параграф 2, точка Б, компромис Ж, представен от три групи за, против, въздържали се. Приема се. Сто 54 изменение на Маришко Нелисен за против, въздържали се, отхвърля се. Така, да гласуваме изменение Госпожо Бауер, 17-то изменение, обхванато ли от компромиса или не? Включено ли е в този компромис? Добре, да го гласуваме отделно. Благодаря за уточнението. 17-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Член 5, параграф 2, точка С, изменение 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. След точка Д, изменение 156 на Филип Бакер, за, против, въздържали се, приема се. След това Точка 2, 32, е, параграф 32 от Комисията е, за жените, за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 5, параграф 3. Има две изменения, компромисни изменения. Най-напред гласуваме ЕЕ, е, представено от 4 групи, за, против, въздържали се, приема се. След това гласуваме Н от същите 4 групи, за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме. Е, член 5, параграф 3, точка А нова. Компромис ФФ, представено 4 групи. За, против, въздържали се. Приема се. Член 6. Две изменения, които са еднакви. Гласуваме заедно с те. 165-то изменение на Мариш Корнелисен и параграф 33 от Комисията за жените. За, против, въздържали се. Приема се. Член 6, параграф 1. Не, не, проверка. Член 6 за заглавието. Моля, гласувайте. Всички сте гласували. Гласуването приключи. 25 за, 19 против, един въздържал се, приема се. Член 6, параграф 1. Компромис ЖЖ, представено 4 групи, за, против, въздържали се, приемат се. И така, след параграф 1 стигаме до две еднакви изменения, 167 е, и 35 изменения Комисията за жените, за, против, въздържали се, отхвърля се. След параграф 1, изменение 171 на Мришко на Енисен, Джин Ламберт, за, против, въздържали се, отхвърля се и след това член 6, компромис хаш, Б, представено две групи, моля да гласувате за, против, въздържали се, ще трябва да го проверим. Моля да гласуваме електронно компромис HB. Гласуването започва, моля. И така, гласуването приключи. 23 за, 22 против, приема се. Член 7, параграф 1, изменение 174 на Марийско личен Жин Ламбер, за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 36 на Комисията за жените, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 от докладчицата, за, против, въздържали се, приема се. Член 7, параграф 2, две изменения, компромисни, внесени от четирите групи. Първи компромис е хаш-хаш, за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, четирите същи групи, за, против, въздържали се, приема се. След това, член 7, параграф 2, две еднакви изменения, 130 183, прощавайте, на Мариш Корнелисен и параграф 38 от Комисията за жените. Гласуваме заедно за двете изменения. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Член 7, параграф 2, ново. 184 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 отпада и следователно по 185-то изменение на Биргит Сибел, Юта Стайнруйк и Евлин Регнер. Гласувайте, моля, за, против, въздържали се, приема се. Член 7 нов, изменение 186 същите автори, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 187 от същите. За, против, въздържали се, отхвърля се. Член 8, параграф 1, изменение 188 от Мариш Ренисен, За, против, въздържали се, отхвърля се. Член 8, параграф 2, 189 изменение на Юта Рюк, Бергит Стегнер и Еврин Регнер. За, против, въздържали се, приема се. Така, моля за проверим 180 и, 9 изменение. Моля да гласувате електронно. <clears throat> Гласуването приключи. 25 за, 20 против, няма въздържали се. Чудесно, приема се. Гласуваме изменение 190 от Мариш Корнелисен. Предполагам, че се касае член 8 параграф 2, което е съвестимо с изменение 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това параграф 2 на член 8, 191 изменение на Бригит Сербрер и Юта Стенберг за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 10, параграф не, проверяваме 191. Гласуването. Моля да гласувате. Всички сте гласували, надявам се. Така, гласуването приключи. 20 за, 20 против. Така, отхвърля се. Член 10, параграф 1, изменение 191 от Мариш Корнелисен за. Не, 192, извинявам, поправя се председателката. Така, приема се. Изменение 23 отпада и гласуваме член 10 след параграф 1. 193 от е, Филип Добайкер за, против, въздържали се, приема се. И пак 194 е, изменение на Филип Бенян за, против, въздържали се, приема се. Член 10 параграф 1. 2 идентични изменения. Гласуваме заедно 195 от Филип Добакер и 196 от Фил Беньон за, против, съжали се. Мисля, че сме го приели, но все пак ще го проверим. Гласуването приключи. 24 за, 19 против, Двама са се въздържали. Приема се. Така стигаме до точка 2. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Après le considérance. След това точка 3, 35 точка от Ютастенрик за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 3 от Комисията за жените за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 4. Две еднакви изменения, гласуваме ги заедно, 36 от, и параграф 4 от Комисията за жените за, против, въздържали се, отхвърля се. След това точка 4, изменение 37. Не, проверяваме 36. предишното гласуване, гласуваме, го проверяваме електронно. Моля да гласувате. Отелвате кло. Приключи гласуването. 25 за, 20 против. Прави сте. Прието е. Така, сега гласуваме 37-мо изменение Маришко Авнесен, параграф 5 на Комисията за жените. За, против, въздържали се, приема се. Точка 5, компромис Д, внесен от 5 групи. За, против, въздържали се, приема се. И стигаме до точка 6, компромис Е, внесен от 4 групи. Моля, да гласувате за, против, въздържали се, приема се. Точка 6, компромис 40, изменение 44 от колегите за, против, въздържали се, приема се. Не, трябва да го проверим. Всички ли гласуваха? А, има един а, глас на социалистите в повече. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. 24 за, 19 против, 2 въздържали се. Действително се приема. Точка от преамбюла С, компромис F, за против въздържали се, приема се. Осма точка, параграф 7, комисия жени за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 47 на Корнелисен за, против, въздържали се, приема се. Точка 8 от преамбюла. Компромисно изменение Ж. 4 групи го представят. За, против, въздържали се, приема се. Сега точка от преамбюла 10. За, против, въздържали се, приема се. 11 точка от преембюла компромис ХАШ, предложен от 5 групи за против въздържали се, приема се. Точка от преамбюл 12, компромиси, предложено от 4 групи, за против въздържали се, приема се. 12 точка от преамбюла, параграф 8, комисия жени, за против въздържали се, отхвърля се. 13 точка от преамбюла, параграф 9, комисия жени, за против въздържали се, отхвърля се. Considérant 14, amendement 62 de Marie 14 точка от преамбюла за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 14, изменение 63, Мариш Корнелисън, което съвпада с параграф 10, комисия жени за, против, въздържали се, отхвърля се. 15-та точка от преамбюла, компромис СЕЛ, 4 групи за, против, въздържали се, приема се. 16-та точка от преамбюла, изменение 67. Колегата Умбриано за, против, въздържали се, приема се. 17-та точка, изменение 68 за, против, въздържали се. Проверяваме 68 изменение. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 27 за, 13 против, 4 въздържали се, приема се. 18-та точка от преамбюла е, съвпада две изменения, 69-то и 12-то комисия жени за, против, въздържали се, приема се. След 18-та точка от преамбюла компромис само 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Сега точка от преамбюла 18-то, 70-то е, изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега изменение 71 отпада. Сега 19-та е, точка от Крембюла за против въздържали се приема се. 20-та точка от преембюла, компромисно изменение му 4 групи за против въздържали се приема се. 21 точка от преамбюла компромисно изменение Q 4 групи за против въздържали се приема се. И така е, след 21 точка от Крембюла стигаме до компромисно изменение R от три групи за, против, въздържали се, приема се. На 22 точка от преамбюла всички изменения отпадат. Сега изменение 10 на докладчицата за, против, въздържали се, приема се. И така, след 22 точка от преамбюла, параграф 14 комисия жени за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбюла 23, компромисно изменение Ю, 4 групи за, против, въздържали се, приема се. С е, е, след 24-та точка от е, преамбюла, 96-то изменение за против въздържали се приема се. 26-та точка от преамбюла, две идентични изменения, 97 и 17 комисия жени за против въздържали се отхвърля се. 27 точка от преамбюла, изменение 98, Томас Хендел за, против, въздържали се, отхвърля се. Две идентични изменения. Гласуваме ги заедно. 99-то Корнелисън и параграф 18 комисия жени за против, въздържали се, отхвърлят се. Сега 27 точка от преамбюла, изменение 100, Кристенсен за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме целият доклад електронно, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 41 за, 2 въздържали се, 2 против. Сега ще гласуваме промененото законодателно предложение, електронно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? 41 гласа за, 2 против, двама въздържали се. Сега Нека да гласуваме мандата за водне на преговорите. Аз ви напомням, че е необходимо квалифицирано мнозинство на членовете на Комисията по заедостта и социалните въпроси. Те трябва да гласуват за началото на преговорите. Квалифицираното мнозинство в нашата комисия са 26 члена и ако се гласува мандата, тогава е, състава на преговарящия екип ще бъде председателката Бауер Мулдър, Кристенсън, Филип Бауер, Мариш Корнелисън за зелените, Томас Хендел е, за Енгуе и Емили Глот Къмнер за консерватори и реформатори. Електронно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха край на гласуването? 40 за, 1 глас против един въздържал се. Е, поздравяваме докладчицата. И, и пожелаваме успех при преговорите. Така, стигаме до последното гласуване. компромисен пакет. Говорим за преговорите по следващата законодателна рамка за фонда за приспособяване към глобализацията. Наша докладчица беше Мариан Харкин. Предлагам да гласуваме целият текст е, вследствие на резултата от преговорите между Европейския парламент и съвета на трилога на 30 септември, потвърдено от писмо от Корепер, е, изготвено след заседанието е, на Корепер от 11 октомври. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 38 за. Двама против, трима въздържали се. Поздравяваме докладчицата и е, целият екип е, за преговори. collègues, nous avons une demi-heure de retard. Колеги, закъсняваме с половин час и още много точки по дневния ред. Ако обичате да приключите всякакви дискусии, имам да направя седем важни съобщения. Някои от тях са на английски, други са на френски. Първото съобщение – на английски е свързано с Европейския дългосрочен фонд за инвестиции. На срещата на 11 септември координаторите решиха да изготвиха предложение по законодателното предложение за Европейски фонд за дългосрочни инвестиции, както и по доклада за инициатива на парламента за собственото финансиране на Европейската економика, което се изготвя от комисия ИКОН. Е, след е, законодателното предложение и зелената книга, на който се базира фонда, докладчика предлага да не се изготви становище по доклада на ЕКОН, по проекто регламента, защото съдържанието на този регламент засяга правната специфика на нови инструменти за инвестиции, т.е. не са пряко свързани с комисията и нейните правомощия. След срещата на 23 октомври, координаторите решиха да променят решението от, 20, от 11 септември и да не изготвят становище по тази законодателна инициатива, а по-скоро да изготвят становище след консултация по Зелената книга. Това ще стане по-късно днес, ако имаме време. Второто съобщение е свързано с комуникето на комисията по РЕФИТ – и в това комунике комисията съобщава, че има намерение да не предлага предложения, които отдавна се очакват в комисията по заетостта е, а именно споразумението между социалните партньори по фризьорите мускулни и скелетни заим... нарушения, тютюнопушене, и подобни намерения в други области на политиката. След първоначален обмен на мнение на последното председателски съвет е, и крайния срок е, за изготвяне на мнението на комисията е, по документа от заседанието на председателите на комисията. Комисията по правни въпроси иска да се спре на комуникет на комисията в е, годишния доклад за по-добро законодателстване. И е, Карим е докладчик в комисията Юрий. И крайният срок за изменения трябва да се промени и ще бъде продължен до 28 ноември до 12 е, часа. Ето защо крайният срок за измененията на политическите групи само на английски по доклада на Комисията по правни въпроси, но само е, по частта, е, свързана с промяната, е до сряда 30 ноември 12 часа. Е, измененията ще бъдат гласувани на Комисията по заедостта на 25 и 26 ноември. И е, след това от името на цялата комисия е, ще бъдат включени в е, доклада Юри. Това е което мога да кажа по този въпрос. Очаквам вашите предложения. Трето съобщение на председателя засяга законодателството по Европейски социален фонд. По време на извънредното заседание следствие на е, гласуването по окончателната ни позиция по Европейския социален фонд, гласуването ще стане на изварено заседание на нашата комисия, което ще се проведе в Страсбург в понеделник 18 ноември от 19 до 20 и 30, за да се утвърдят резултатите от преговорите с съвета по този въпрос съобразно член 50 от правилника и в съгласие с докладчицата, от името на нашата комисия, ние ще предложим в пленарна сесия изменението от 9 юли. Е, е, социалният фонд е 25% от е, кохезионната политика. Трябва да се има предвид съгласието от комисията Регия със съвета. То беше отхвърлено от комисията по заедостта с 32 гласа за. 32 гласа за и 12 против по изменението с до 23,5%. На друго извънредно заседание на Комисията по заедостта, е, това беше съвместно заседание с Комисията по парични въпроси. То ще бъде проведено на 28 ноември от 8.15 е, до 10 часа, за да се е, чуят изказванията на комисари Рени Андор на е, последния годишен преглед на економическия растеж е, за мандата на този парламент. Така че разчитам на вашето присъствие на тези изваредни заседания. Това са две изваредни заседания. И четвърто е, съобщение, връщам се на английски, да ви уведомя за резултатите от неформалното посещение в Европейска централна банка на 7 октомври и в, парламент, в делегацията на парламента бяхме аз, господин Кох и Ержовецка, господин Кох, госпожа от Народната партия. Обикновено го произнесем както трябва. Сега чак на третия път го произнесох както трябва. Госпожа Пападополо и е, господин Дарден от Социалистите и Демократите и господин Алъм от е, Европа на свободата и демокрацията бяха обсъдени следните въпроси. Е, въпрос напоследък какво се става в областта на е, данъчното е, законодателство и заетостта економическата рамка за управление, е, какво става с банковия съюз, въпроса с подобряването е, на достъпа на малките средни предприятия и на самозаетите до кредита, а освен това какво е състоянието с заетостта и социалното положение в държавите членки във връзка с програмите Европейски съюз, Международен валутен фонд. И а, е, ние няма повече да обобщаваме резултатите от тези среща. Пето съобщение във връзка с междупарламентарната среща по член 13 е, от е, е, фискалния компакт, което се състоя на 16 до 18 октомври в Вилнюсън. Много е важно да се каже на нашата колежка Кристинсън, която ще ни представлява на следващата среща, която също ще се проведе в Вилнюс. Там ще има среща между е, комисията е, която се занимава с е, цялото портфолио на ниво национални парламенти и с специалисти от Европейския парламент. На тази среща в Вилнюс е, има вече някакво настроение по целия въпрос и трябва да се вземе предвид това настроение. Е, това е първата интерпарламентарна среща по член 13 от договора за стабилност, координация и управление за економически и валутен съюз. Както вече казах, среща се проведе в Вилнюс между 16 и 18 октомври. Е, от Европейския парламент имаше делегация с 8 члена трябваше да бъдат 16, но е, всъщност изпратихме 8 човека и членовете бяха от економическата комисия, ЕКОН и бюджет. Аз участвах в срещата като представител на нашата комисия в тази делегация. Е, сега няма да е, казвам лесните неща. Ще се спра само на най-спорните въпроси. Макар, че разбира се, това беше много голям успех. Е, това беше един първи пример за това какво можем да правим е, по е, тези нови разпоредби по фискалния компакт. Първия спорен въпрос беше да има ли или да няма процедурни правила. Европейския парламент предварително беше постигнал съгласие, е, че за разлика от желанието на председателството е твърде рано да се обсъждат или приемат каквито и да било правила по процедурата. И в крайна сметка се разбрахме, че работната група, в която влизат представители на Народния парламент и на всички национални парламенти, ще работят по проекто правила за процедура, като се вземат предвид член 13 от фискалния компакт и заключенията от конференцията на говорителите, която се беше провела преди това в Никозия и в Дъбли, в Никозия. Ние бяхме представени там от, на, от председателя на Европейския парламент, а също така да се има предвид и проекта, изготвен от е, парламента на Литва и измененията, е, които ще се обсъждат през 2014 година. Въпросът е остава открит за парламента. Ние сме отхвърлили процедурни правила, сега няма да ги обсъждаме отново с изменения. Процедура започ... Целият процес започва от начало по проекто заключенията, предложени от парламента на Литва. Те бяха изготвени три седмици преди конференцията и ние предлагаме изменения по тези, които ги наричат комюнике и които значително съкръщават текста след пространни споразумения с много национални делегации и три от председателството и делегация на парламента. Текста беше прият на заключителната пленарна сесия. Парламента на Литва иска да е, се каже, е, че е, ние е, е, не сме се съобразили с тяхното предложение, което е отеглено от съвместното комунике. Сега, самото заглавие на конференцията. Парламента на Литва беше предложено конференцията да се казва Интерпарламентарна конференция по економическо и финансово управление в Европейския съюз. Е, е, което не отговаря на съдържанието на член 13 от фискалния пакт. Както знаете, целият фискален пакт е за фискална данъчна политика. А сега, ако е, провеждаме такива конференции за финансови пазари, които са под рамката на вътрешния пазар, всичко става много странно така че не можеше това да се промени по време на литовското председателство, но е, беше ясно казано на е, делегациите от националните парламенти. Литовското председателство каза, че следващото председателство, а именно гръцкото, трябва да реши този въпрос. Така че е, нещата стоят така за момента. Европейския парламент с гръцкото председателство трябва да проведе втора конференция по време на е, през януари 2014 година. Координаторите вече са уведомени за предложения формат на срещата и е, ние е, ще преценим какво ще настъпи междувременно. И накрая искам да кажа, че тъй като тази нова конференция е в плюс към съществуващите вече конференции Козак и конференцията по външната политика, е, така че много е трудно да бъдем точни по фокуса на всяка конференция. Има риск от припокриване на работата, която трябва да се върши. Така че за нас като парламент е много важно член 13 да остане в рамката на фискалния пакт, е, който е, се занимава с е, данъчни въпроси. Така че е, този въпрос трябва да се уреди между Европейския парламент и националните парламенти. Шеста точка да съобщя е, хубава новина. Не е имало отмяна на превода. И седмата точка да ви кажа, че е, електронно можете да се запознаете с всички документи на срещата в апликация e-meeting – и, както обикновено, се предава в интернет. Ако някой има да каже нещо по всички съобщения на председателя до тук, явно, че няма. Безкрайно ви благодаря за вашето голямо внимание. И така, стигаме до 11-та точка от нашия дневен ред и давам думата на нашата докладчица Рия Орман Хойтер, която да ни запознае за преговорите със съвета по подобряването на преносимостта на допълнителните пенсионни права. Госпожо докладчик, имате думата. Eh, Госпожо председател, уважаеми колеги, Надяваме се, че утре ще можем да приключим с е, преговорите. Все още не сме сигурни. Но се очертава такава възможност. Тъй като е, посланиците продължават да преговарят по темата. Цяла вечност е, преговаряме. Преди около 10 години бе направено предложението пенсионните права, е, придобити в една държава членка, да могат да се прехвърлят в друга държава членка. Е, и сега вече е, преговаряме по една директива, която да позволи след период от 3 години <clears throat> действително да можеш да прехвърлиш пенсионните си права, придобити в определен период в друга държава член на Европейския съюз. Ще трябва да направим някои от, отстъпления. Да, става дума само за хора, които е, работят, така да се каже, трансгранично. Хора, които е, е, работят в определена държава член по линия на свободното движение на работниците и служителите нямаха възможност винаги да прехвърлят правата си. Но ето, че съветът <clears throat> реши, че и тези, които работят в рамките на трансграничния обмен и придобиват по този начин пенсионни права, ще могат да прехвърлят правата си. Германия и Люксембург са двете страни, които заслужават особено внимание в това отношение. До този момент имаше едно дискриминационно отношение към тази група работници. Какво става с хората, които работят трансгранично? Трябва да ви кажа, че в началото дори не бях забелязала, че е, има специфични трудности. Един е, работещ, който работи трансгранично, е, може да бъде дефиниран съвсем точно. Ще ви кажа е, как изглежда тази дефиниция, но, но на базата на един пример. Аз съм от Белгия, но отивам в Люксембург и работя там. Три години, така че е, придобивам определени пенсионни права. Е, и би било логично да си помислиш, че в този случай човекът или аз, ако съм този човек, мога да прехвърля пенсионните си права. Да, ама не. Само три години остава въпросният човек в Люксембург. След това се премества, сменя работата си, но не отива в друга фирма в Люксембург, а отива в друга държава член. <clears throat> Да кажем, че съм на 65 години, когато става тази промяна и да кажем, точно малко преди навършване на пенсионната възраст, отивам да поработя в Германия. Но аз тогава е, или след като съм навършила, да кажем, е, пенсионната възраст от 65 години, е, работя до 68 години в Германия. Това обаче не са тези работници и служители, които е, напускат съответната държава, за да е, работят в друга държава член. Не, оказва се, че тук става дума вече за друга категория. Така че аз придобивам пенсионни права, никой не ми ги взима, но мога да се възползвам от тях едва след 3 години. А вече съм на 68 години. Е, за това става дума и по това преговаряме. Благодаря, Рея, за тази информация. Все пак ми се ще да изясним някои неща. През последните години действително се позабавихме, много говорихме, имахме различни становища. Две са държавите членки, които не желаят да последват останалите по този път, може би са и повече. Така, ти каза, че става дума само за случаите, в които има, е, така да се каже, трансгранично е, на заетост. Живея в една страна, работя в друга страна но тогава в рамките. Сега ще ти дам думата, но нека да поговоря и аз. Не случайно до момента има доста възражения от страна на Германия и Люксембург и доколкото съм информиран, има и други държави, които се съпротивляват на това прехвърляне И освен това става дума за един период от три години, е, този период на изчакване в е, продължение на три години действително е, е, така да се каже, абсолютният минимум. Най-малко три години ще трябва да се изчака, така се очертава ситуацията и съкрещаването на а, сроковете от 5 години на 3 години, а, това вече а, а, бе договорено. Действително става дума за една много а, обширна, всеобхватна а, директива, в която има огромен брой бележки под линия, които съдържат много съществена информация. Въпросът е, че би трябвало да направим а, текста все пак по-достъпен, не толкова тежък. Това именно е смисъла и това е предимството при преговорите в рамките на трилога. Могат да се изчистят включително и такива въпроси, не само въпросите по същество. И така, е, миналата година различията бяха огромни. Междувременно вече все пак сме се поприближили един до друг. Имам предвид трите институции. Съветът е, обаче е, иска да избърза. Ние обаче не желаем да бързаме. Желаем много внимателно, щателно да обсъдим и да огледаме нещата не можем само за две минути, естествено, да, да се информираме и да се консултираме и да решаваме проблеми, които решават живота на хората. Но все пак някакъв напредък има. Благодаря. права сте, е, Рита, за това, че дяволът се крие в детайлите и детайлите са изключително важни. И в този смисъл много важен е и този е, минимум от три години. Ако три години, е, три последователни години си работил именно по този трансграничен модел, след това се получава, така да се каже, един тригодишен вакуум в кариерата ти като пенсионер. Тъй като никой друг не желая да вземе думата, давам думата отново на докладчика. Сега по предмета на тези преговори, мисля, че ако има деблокиране на преговорите в съвета, то е защото влезе е, чист въздух за организиране на известна мобилност. В е, духа на Европейския парламент е, справедливото отношение към работниците не може е, да остане на страна, макар и да има увеличена мобилност, е, каквато желая съвета. Е, мисля, че има същностно несъгласие, което си остава, но това няма да попречи на успешното приключване на преговорите, но още, още не сме стигнали до там. Eh, eh, Благодаря, е, госпожо председател. Е, е, обръщам се към Данута, но също и към Томас. Съветът предложи ето, повтарям още веднъж. Времето за изчакване е, да е 3 години. Този период на изчакване е 3 годишен. Но това предполага, че ти три години трябва да можеш да работиш, докато чакаш, да ти се признаят придобитите в този трансграничен период права. Така че трябва да си от 3 години и едва тогава е, получаваш правото да прехвърлиш пенсионните права. Току-що чух е, Томас да казва нещо, е, което се съдържа и в много писма и въпроси, които получавам от Германия. А именно, че ние тук в Европейския парламент трябва да се опитаме е, наистина да създадем едно един е, много добър правен акт на базата на солидно правно основание. Да, добре, но държавите членки междувременно писменно са декларирали, че това, което е, въжи и действа към момента по отношение на трансгранично работещите, е, въжи естествено и за Германия, и за Люксембург. Така че е, не мога да разбера какво става в момента. И това, което не искам, наистина не искам да се случва, е Тези, които са работили, да кажем, е, поне 3 години по този трансграничен модел, по тази трансгранична схема, да загубят изведнъж пенсионните си права, защото не им се признават и не могат да ги прехвърлят. Ето това е нещото, което в никакъв случай не бива да се случва. Ще имаме възможност да продължим тази дискусия след е, следващия трилог, който трябва да се състои утре. И ще видим вече как ще се развият нещата. Благодаря на госпожа докладчицата. Успех за утре. Да не забравяме все пак основните неща. В точка 13 това е доклада на Юта Стейнрюк за прегледа на измененията към нейния доклад за инициатива по ефикасните инспекции по труда рамките на стратегията за подобряване на условията на труд в Европа. 121 изменения са внесени. Госпожо докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегите, които много интенсивно работиха по доклада. Ще хвърлим поглед сега на измененията, които се отнасят най-вече до новите предизвикателства на пазара в Европейския съюз, както и инспекциите на пазара на труда. Повечето от измененията се отнасят до аспектите, свързани с условията на труд, с безопасността, с е, е, проблемите на самонаетите, обучението, повишаването на квалификацията, ролята и е, защитата на тези, които подават сигнали за нередности. По сериозни санкции е, за нарушителите едно о, съгласие с синдикатите е, малко трудно може да се постигне. Очевидно ще бъде трудно, но в скандинавските страни вече има положителен опит. Повечето се е, от колегите се е, застъпват за по-строг контрол по отношение на домашните помощници и наемането на такива хора. Има изменения, които съдържат и съвсем нови е, предложения. Да кажем, задължителен медицински преглед, е, предложение на Филип Бойон, госпожа Асая е предложила да се включват незабавно в случаите, в които се установява, да кажем, незаконно наемане на работници, е незаконна заетост е, и на съответните компетентни органи на национално равнище. Повечето от измененията могат да се включат в компромисите, по които работим. Докладчиците в сянка ще се съберат е, утре, аз естествено също ще бъда с тях и в други ден, така че ще почнем да е, подготвяме компромисите. Политическите препоръки на европейско равнище са големият проблем. Европейската социално-осигурителна карта, една система за ранно сигнализиране е, е, във връзка и с отговорността на е, хората на наймния труд, също се очертава като една малко по-далечна перспектива. Много от държавите членки споделят лош опит и този лош опит показва, че както компетентните органи, контролните органи в държавите членки, така и самите организации на работниците, синдикатите са или е, организациите на работодателите не са в състояние да проследят е, просто веригата. Е, да кажем някаква смесена фирма, гръцко-румънска и така нататък, найма, набира работна ръка в Польша, пък я изпраща в друга държава член, където тя работи за известно време. Всичко това е много сложно. И в този смисъл има предложения за създаването на една агенция за трансграничен контрол в областта на заетостта за предотвратяване не само на незаконния труд, но и на социалния дъмпинг и за въвеждане на една система за инспекции на европейско равнище. апелирам най-вече онези, които са внесли измененията и докладчиците в сенка, да потърсим компромиси. И, така. и така, Филип Болян. <clears throat> благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Юта Стенрик за добре свършената работа, да и кажа, че Разбира се, аз очаквам техните предложения за компромисни решения мисля, че разбираме поне малко аспекти. Аз лично внесох 17 предложения за изменения, без е, да се вършим на това, което тя каза. Измененията, по които е, се надявах да подчертая е, значимостта на инспекциите, които трябва също да се изготвят с партньорство с предприятията, да се увеличат е, инспекциите по малките и средните предприятия и малките обекти, строителни обекти, да не направим така, че да не се експлуатира информацията за нередовните иммигранти. Те трябва да имат все пак достъп до законодателството и, както припомни Юта, също и трудовата медицина. Също така чужди, изучаването на чуждите езици, връщам се на социалния лабел, който може да намали броя и равнището и нуждата от инспекции в областта на труда при присъединяването като с консултативен глас на партньорите, да се използва платформата Еврофонд, може би за да се въведе една платформа, Европейска платформа за инспекторите по труда, и трансграничното трансграничното сътрудничество трябва да помогне в тази област. Има също и предложение за въвеждане на електронен регистр на няколко езика, без да се ограничава равнището на превод на количеството документи, но като се прави това нещо по систематичен начин, това са някои допълнителни точки, които не бяха обявени от Юта, но смятам, че по всичките въпроси се разбираме и поздравявам още веднъж Юта и очаквам с нетърпение предложенията и за компромисни изменения. Благодаря. Кари Дели и след това Данута Словенска. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, държа да поздравя нашия докладчик, госпожа Стенрик. Но аз имам няколко забележки по проекта. Искам да направя няколко предложения за изменения, които ние, еколозите, виждаме и може да внесем в този доклад. Най-напред смятам, че общия тон на текст е добър, защото подкрепяме и по... Опираме се на анализите, които са извършени Текста се съсредоточава добре върху социалния дъмпинг, което е добро нещо, защото знаем добре, че социалният дъмпинг все повече преминава чрез, вече минава през командированите. Всъщност това е катастрофа за всички, защото това как ще се изрази всъщност, знаеме, че някои хора ще бъдат експлуатирани по безогледен начин, ще бъдат унижавани, зле платени и така нататък. И като докладчик по тези въпроси, припомням всяка година 168 000 европейски грижни загиват от болести или злополуки, на, свързани с труди 7 милиона, 7 милиона са ранени в разни злополуки. И това е катастрофа и за предприятията, защото ако те са честни, те губят на практика в борбата с конкурентите. Това е катастрофа за обществото, губиме, обществото губи всъщност данъци, а пък хората губят доверието в Европа. Тъй, че когато гледаме към бъдещето и за трудните инспекции в Европа, не трябва да забравяме и други елементи, които искам да видя в този доклад, които ми се струва, че са основни. Най-напред контрола на правилата от трудовите инспекции трябва да, се, да бъде универсален. Всичките предприятия, всичките работещи трябва да бъдат инспектирани. След това въпроса за социалния дъмпинг. Той не е само това в тези фалшиви командировки, понякога път се спазват правилата и действително съществуват дъмпингови ситуации. За това задължително трябва да се подобри да се подобрят, въвеждат правата на труд, недискриминацията, правото на синдикални организации и така нататък. И тето предложение е една трудова инспекция, която е ефикасна. Това е инспекция, която е независима. С други думи, в областта на трудовото здраве, всичките въпроси, които са свързани, както и съвети и така нататък, не могат да бъдат само в, от независими специалисти и на практика една, крайна сметка, една ефикасна трудна инспекция, какво представлява? Това е инспекция, която разполага с човешките ресурси и с достатъчен бюджет, за да може да си върши работата. Това са горе-долу насоките, по които аз искам да, така, да участвам във вашия доклад. Искам да се извида веднага, защото първата ни среща няма да мога да присъствам, за съжаление, но ще следя много внимателно вашия доклад, защото знаете, че това е една тема, която изключително много ме вълнува. Благодаря. Благодаря. Данута е Словецка и след това наша колега Касим. Drodzy koledzy, każdy z nas zgodzi się. Благодаря госпожо председател. Ние всички сме съгласни, че трудовите инспектори играят много голяма роля при защитата на правата на трудещите се и за предотвратяване а, на а, на злоупотребите, но те не, не трябва да бъдат инструмент за протекционизъм. А, е, те не трябва да бъдат прекомерно бреме за националните администрации. Е, в е, доклада има идеи, които не само ще усложнят инспекциите, но ще се отразят неправилно и неблагоприятно на заетите. Предлагат се повече трудови инспекции на европейско ниво, дори създаване на Европейска агенция – е, да има система за ранно предупреждение, е, за база данни за незаконно найемане на работници, попълване на въпросници. Е, всъщност това е работата на националните трудови инспекции. Те най-добре могат да извършват тези инспекции. Как ще се приложи на практика подобна идея? От е, друга е, страна, е, стотици хиляди въпросници А1 вече са издадени. И бих искала ние да се съсредоточим върху сътрудничеството между държавите членки, да се подобри обмената на данни, освен това самите трудещи се да бъдат по-добре запознати с правата им, защото броя на закононарушенията се дължат на това, че много от наетите лица не са запознати с правата си. Трябва да се подобрят трудовите инспекции, които са трансгранични, но комисията трябва да създаде е, специална възможност за наетите да е, се запознаят с правата си. Прекалено много се намесваме в е, правомощите на държавите членки. Комисията трябва да подкрепя националните ведомства, примерно в областта на професионалното обучение е, е, сега, е, как се прилага дирекцията, директивата за командированите работници? Ние чакаме решенията на съвета и мисля, че позоваването на тази директива е неоснователно. Освен това, искам да се спра и на точка 8, където се споменава бългийската система. Тя се посочва като положителен пример, като работеща система. Европейския съд обаче прецени е, че тази система не съответства на европейското законодателство. Така че това позоваване трябва да бъде заличено от доклада. Ние е, не искаме е, да има допълнителни бариери пред достъпа до пазара на труда. В е, някои случаи на командировани работници, командированите работници са така да се каже, държани като заложници. Искам да чуя нещо повече за подобни случаи, когато те са просто задържани като заложници. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, скъпа Юта, аз се радвам, че участвам в това начинание и както казах по-рано, от името на либералите, ние смятаме, че това ще бъде е, значителен принос не само към условията за труд в Европейския съюз, но и за действието на единия пазар. Трудовите инспекторати са проблем в много страни. Понякога няма достатъчно персонал, няма достатъчно средства и е, съответно е, закона се прилага неудовлетворително е, с някои изменения се ограничава потенциалния обхват на доклада. Ние, това, ние въпреки това категорично подкрепяме всички съдържателни аспекти на доклада но ние смятаме, че трябва да подходим към тях и да ги разрешим в рамките на правомощията на Европейския съюз и разбира се на нашата комисия. Например, ние сме съгласни, че държавите членки трябва да санкционират неспазването на условията на труд, обаче те не могат да бъдат квалифицирани като престъпление. Това не е наше правомощие. Освен това, какви да бъдат гаранциите на заетостта? Смятаме, че те са включени в други доклади. Предложението за Европейска агенция, ние смятаме, е, че няма нужда от нова агенция с е, доста ограничен предмет на труда е, защото това не е от правомощията на Европейския съюз. Комисията трябва да подобри сътрудничеството между държавите членки. Освен това, Европейска база данни за незаконно наети лица. Едва ли това би било осъществимо. Просто трябва да има по-добра координация и сътрудничество между държавите членки. Ние трябва да се спрем на не спазването на условията на труд, вместо да контролираме и санкционираме индивидуални дейности в най-различни форми. Напоследък е, ние приветствахме харта е, за социална сигурност. Това би улеснило инспекциите върху условията на труд. Това е, е една доброволна харта, която ще подкрепя работниците, а не задължителна лична карта, която всеки трудещ трябва да има. Вие се спомняте какъв проблем възникна в Обединеното кралство по този въпрос. Благодарим Благодарим ви за вниманието. Дали представители на комисията иска да вземе отношение? Да, давам думата на докладчицата. Ja, ich danke den Kolleginnen und Kollegen für die Благодаря на колегите за забележките и коментарите им. Не става дума за това да увеличаваме е, административната тежест е, е, за предприятията, нито за държавен протекционизъм? Не. Закони има. Не можем да кажем, че е, нещата не са регламентирани в тази област, но е, все пак трябва да защитим правата на гражданите на Европейския съюз, защото именно част от гражданите всъщност са лишени от техните права поради е, незаконния труд, поради е, не спазването на условията за труд и за безопасност. Има най-малкото 6-7 държави членки, които заявяват, че не са в състояние сами да поддържат бази данни с съответните данни за нелегално работещите или за резултатите от трудовите инспекции и настояват да има някаква европейска структура. Що се отнася до белгийската система, Ако прочетете мотивите на Европейския съд, ще видите, че не се критикува самата система Лимоса, а структурата, която съществува и която е създадена в тази страна по отношение на самонаетите в Белгийската държава има очевидно събран негативен опит с фиктивната така, заетост като самостоятелно работещи или като самонети лица, но това според мен не е само бългийски проблем, има и друг проблем и за това в крайна сметка поради тази конструкция в Белгия, която като че ли засилва тенденцията за злоупотреба с системата. Съдът критикува белгийската система, но струва ми се, че можем да обхванем все пак малко по-добре е, случващото се на европейския пазар на труда. Благодаря, госпожо. Ще разгледаме предложенията на 25 ноември. На следващия ден ще се гласуват заедно с целият доклад. Така, приключихме с тази точка от дневния ред и стигаме до точка 14. И сега давам думата отново на Юта Стайнрюке, за да говорим за разрешителното държавите членки за ратифициране на конвенцията от 90-та година относно използването на е, химически продукти, химически препарати на работното място. Госпожа, имате думата. Благодаря. Нека просто да си спестим дългото наименование на конвенцията и да се ограничим до конвенция номер 170 на МАТ. Ще е, се отзовем, така да се каже, на призива на съвета, е, който е, призовава пък държавите членки е, да ратифицират съответната конвенция, тъй като държавите членки не биха могли е, е, без е, това разрешение от страна на съвета да ратифицират самостоятелно конвенцията на МОД, за която става дума, тъй като тя засяга в известен смисъл и общностното право. Става дума най-вече за етикетиране, за опаковка, е, за обозначаване на химикали на работното място. Би трябвало да се спазват е, насоките за безопасност на труда, да се спазват и е, всички разпоредби за безопасност на труда. Това ще бъде и добър пример, който европейските държави ще дадат на всички останали. Ние знаем, че в рамките на СВСО, не само в Европа, но и в Европа имаше много злополуки, много аварии, много хора пострадаха. Много важно е, колкото е възможно повече държави членки на Европейския съюз да ратифицират конвенцията, да последват призива на съвета. Да, давам думата на колегите. Благодаря, госпожо. Искам да кажа няколко думи от името на колегата, която ми включи е, имам, е, искам да кажа няколко думи от името на колежката, която в момента посреща посетители. Е, тя като цяло е съгласна с подхода на докладчика. Имаме краткосрочни и дългосрочни цели, които се постигат с различни средства. Sorry, it's not that report. Извинете, не е по този доклад, съжалявам. Alors, <laughs> euh... Добре, по 170-та конвенция по относно химическите продукти има ли изявление? Няма. Добре. В този случай, значи, ще разгледаме измененията. Всъщност има срок за внасяне на а, измененията с, на английски само и по законодателната резолюция. Иначе по предпоръките може да се каже само да и не. За 7 ноември, 12 часа. След това ще разгледаме измененията на 14 ноември и ще ги гласуваме. Пътюм. Така, приключихме с тази точка в дневния ред и сега давам думата на наши, нашата заместник-председателка Инес Субер, за да говори за другата конвенция в Става дума за 189-та конвенция, по която много се бяхме мобилизирани. Става дума всъщност Днес става дума да се разреши на държавите членки да ратифицират в интерес на, на е, Европейския съюз е, конвенция за е, всъщност за е, нормални условия за труд. И, госпожо, имате думата. Бригада, сеньора президент. Е, Благодаря, госпожо председател. Тук е, залогът е закрилата на работещите, които са особено изложени, много повече от други категории, поради вида, естеството на техната работа. Те работят в е, ситуация на изолираност, сами са. Освен това, знаем, че по-голямата част от е, работещите като домашни прислужници, чистачки, които те са обикновено иммигранти, което ги прави много по- е, така уязвими. Много от тях не знаят, че имат е, дори права, права като всички останали. И всъщност те са изпадат е, напълно в властта на техните работодатели и съобразно техните изисквания и често са жертви на сексуална експлоатация, на насилие, на трафик на хора и е, често е, са замесени в е, мрежи на трафик на хора в трети страни в Европейския съюз. Искам да кажа, че тази конвенция вече влезе в сила, нашата председателка го каза. Някои е, елементи от конвенцията са от ресора на Европейския съюз, например всичко, което касае свободното движение на тези лица. Ето защо съветът трябва да разреши държавите членки да подпишат тази конвенция. Ако имаше споразумение, ако има споразумение по това, което предлагам, ще направим всичко възможно, за да развием нещата. Много страни, които, откъдето произхождат тези миграционни потоци, са подписали тези конвенции, примерно острите Морис, Парагвай, Боливия и така нататък, много дълъг списък. Държавите, които ратифицират тази конвенция, трябва да спазват основните права, в областта на труда, правото за сдружаване, правото на труд и така нататък и признават, че тези трудещи се имат правото и да, бъд, да се записват в профсъюзи. Установява се и минималната възраст, която е съвместима с националните законодателства, но трябва да се направи така, че работещите по поддържане на дома под 18 години трябва да имат достъп и до образование. Необходимо е също да се спазва и частния живот на тези лица, които често живеят у дома на работодателя, да им се гарантира правото на почивка, правото на отпуски и след като работят, трябва да получат и справедливото възнаграждение. Комисията също изисква и гаранции по отношение условията на труд и, и се изисква също един работещ иммигрант, който е наед, да може да получи писменно трудов договор или предложение за договор, но това се принася, но това се отнася само за третите страни, защото в Европейския съюз има свобода на движението. Така, също ние казваме, че, трябва че е много важно да се контролира трафика на жени в Европейския съюз. Нека да не се криеме, да си затваряме очите. И това се така става всъщност. 24 е, часа, последователни часа трябва да има минимална почивка седмично, тези трудещи да имат е, същите права като другите, да имат е, право на поне минималната заплата. Това са няколко примера от гаранциите, които се привиждат в конвенцията. В изложението на мотивите, което изготвих, привличам вашето внимание върху това, че намаляването на правата на трудещи се, на които ние сме свидетели в момента в рамките на политиката за бюджетни ограничения, поставя тези служители, тези работници като домашни прислужници в още по-тежко положение от преди. Предложението за препоръка е това съветът да разреши ратифицирането на конвенцията от страна на държавите членки и се надяваме, че много от държавите членки ще подпишат. Благодаря. Има ли искания за изявления някакви? Господин Дорграно. Uh, Само да кажа няколко думи. Действително, трафикът на хората, поставянето на хората в подчинение, особено когато става дума за хора в е, ситуацията е, и за хора, за които говорим, домашните прислужници, е много-много е, сериозен проблем и моята група ЕДП подкрепя изцяло този доклад. Госпожа Пападопол първо. Аз също бих желала да кажа от името на социалисти и демократи, че ние подкрепяме предложението и се надяваме, че ще постигнем е, напредък при консултациите. Необходима е, е, колкото е възможно по-широка, по-голяма е, социална подкрепа за тези хора, които са обезправени, които работят при трудни условия. Домашните работници са много уязвими в, съгласно Юростет е, е, 2,6 е, милиона са домашните работници и една много голяма част от тях са подложени на експлоатация, заети, наети са незаконно, работят много дълго, полагат извънреден труд е, често са и е, обект на сексуален тормоз, е, на насилие. Така че е, ние е, трябва надежно да защитим и социалните, и е, човешките права на тези е, хора. Това е нещо, което е, на всяка цена е, е в центъра на нашето внимание, в е, рамките, в контекста на. Е, борбата срещу бедността, срещу насилието, срещу трафика на хората. Така че ние в групата, която представлявам, държим на това всички категории работещи да имат правото на достоен, живот, на зачитане на техните права като хора и достоен живот и в професията. Госпожа Кастело. Мисля, че е изключително важно, действително, да се присъединим към тази конвенция. Домашните работници не бива да продължават да бъдат обезправени, да бъдат обект на насилие, на натиск, на експлоатация, на дъмпинг, на социален дъмпинг също. Е, хората са лишени от е, каквито и да било е, права по отношение на положението им в обществото. Така че, присъединявайки се към конвенцията, ние ще допринесем за едно по-устойчиво развитие на този сектор, който би могъл да ни помогне в борбата срещу безработицата. Там има търсене на работна ръка. Въпросът е тези хора да бъдат е, признати е, и да работят законно с всички техни права. Ние сме съгласни, така че няма да кажем нищо допълнително. Добре. Е, измененията да се внасят на английски. Срокът за внасене на изменения ще бъде на 7 ноември 2013 на 14 ноември ще обсъдим измененията. След това гласуването в нашата комисия ще бъде на същия ден. Така, стигаме до точка 16 от дневния ред и давам думата на Серджио Готиерес, Приото, който ще ни представи своя проект за становище на Валутната економическа комисия по финансиране, дългосрочното финансиране на европейската економика. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Финансовата криза засегна е, изцяло обществото и милиони граждани плащат за това. Но тя също доказа, че е необходимо да има система за финансиране, което да е добре регулирана, с максимално критерии, с максимално прозрачно, за да се канализират спестяванията на предприятията, на хората, на предприятията, за да се инвестира в полза на трайното развитие. Това е целта на Зелената книга и на становището, което представям пред тази комисия, т.е. да направим така, че ние, обществените власти, да се използват възможно най-добре спестяванията, за да се улесни дългосрочно и в разумни срокове инвестирането, свързано с стратегията Европа 2020 за осигуряване на трайен растеж. Основните въпроси са следните дали различните обществени власти и администрации могат да направят така, че спестяванията на обществото да касаят някои инфраструктури, социално инвестиране, приоритетни проекти, екологично важни проекти е, и много от тях са предмет на финансови операции. И това се Отговорът всъщност е, е че е, има механизми, които могат да бъдат въведени и може да създадем нови инструменти и механизми за постигане на тези цели. Става дума за становище, така че не можахме да вземем всичките идеи, да впишем всички идеи, които бихме искали да запишем, но ще направим някои изменения, но в, общите, в общи линии това, което ние подчертаваме, са 4-5 големи така, основни идеи. Първото нещо – е трябва да има дългосрочни, е, дългосрочно ангажиране, за разлика от това, което се правеше с преди това, нали, краткосрочните инвестиции, краткосрочни операции, което причини, е, което доведе до много спекулации, да насърчаваме дългосрочните инвестиции, спестяванията на гражданите на предприятията за този вид дългосрочни инвестиции, което би подобрило стабилността на финансовите пазари за предотвратяване на бъдещи кризи, да намали разходите за предприятията, да им се позволи финансиране на проекти и също време да развиват, да развиват заедостта в Европейския съюз. Трябва да се насърчават инвестициите, дългосрочни инвестиции, и да се използват механизмите, които са адекватни, с които могат да разполагат администрациите. Тоест да има и адекватно, адекватно управление на механизмите, да има данъчно насърчаване за иновациите, инвестиции в развитието, научно-изследователската дейност. Всичко това е необходимо за Европейския съюз по принцип – трябва също усилия за създаване на инструменти, които да позволят достъп до този вид финансиране за малките и средни предприятия ако сравним Европейския съюз с други, е, други страни, като щатите, например, установяваме, че е, има доста така, различия за доста, в достъпа за малките средни предприятия до тези инвестиции. Има страни в Европейския съюз, където 70% от тези фондове, тези инвестиции са предназначени за насърчаване на този вид инвестиции, но има други страни, като Франция, където е по-малко 30%. И европейското средно е понякога по-малко 10%. И много често това са големите предприятия, които е, издават такива бонове за финансиране на техните дългосрочни инвестиции. И тук също има много разлики между държавите членки в е, Съюза. И бихме искали тези инвестиции да бъдат от, е, придружени от механизми, инструменти, които да препращат към стратегията Европа 2020 в производствената дейност, социалното настаняване, жилищното настаняване, вече сме го казали в други доклади което да позволи също да се инвестира в производствения сектор съобразно стратегията Европа 2020. Също време считаме, че е важно процентите на инвестиране и рискови капитал да бъдат отделени повече за някои цели, като се държи сметка за действителността на, в нашите малки и средни предприятия нашите членовете на нашата комисия го знаят много добре. Трябва да направим така, че този капитал да бъде използван, за да се подпомогнат малки и средни предприятия, които генерират заетост. И в достъпа до финансирането също има много големи различия. Важно е да се позволи на малките и средни предприятия да имат достъп до този капитал. Не трябва да имаме някакво изключение само за тези, които се занимават с висшите технологии, за всички малки следи предприятия. В Зелената книга се говори за многогодишни финансови инструменти. Това е също необходимо за този вид инвестиции. Разбира се, при спазването на принципа на максимална предпазливост и прозрачност, мисля за тези 10 милиарда фонд гаранции за етос, които могат да се използват като допълнителен капитал за финансиране на проекти за заето за младите. Считаме, че това е една добра мярка. И е, смятаме, че това би помогнало да се допълни това финансиране. И накрая, предпазливост, внимание при използването на институционализираните фондове, пенсионните фондове, като инструменти за финансиране на инвестициите в дългосрочен план. Считаме, че ще е необходимо да се въведат механизми за контрол, по-развити от тези, които до сега са развиени. По време на кризата си дадохме сметка, че тези фондове не работят отговорно не е толкова отговорно, колкото искаме и в крайна сметка съществува риск е, да се наложи някой определящ. Е, всъщност има заплаха за нашата социална сигурност. Така че трябва да се запази то дългосрочното е, спестяване на гражданите, за да не, е, да не възникнат проблеми с тези спестявания. Това е в общи линии което е записано в становището. Това са идеите, които предлагаме. Ще има, разбира се, и изменения, тъй като текстът не можеше да бъде по-дълъг. Благодаря. Господин Касини. Благодаря. Това всъщност беше изказването, което исках да направя. Малко избързах. Колегата отсъства, защото в момента придружава посетители. Той е изготвил изказването, което ще ви прочета. Като цяло той е съгласен с подхода на докладчика. Краткосрочното и дългосрочното финансиране са различни цели и средствата са различни това не означава, че ние е, не трябва да ги използваме в някои ситуации. Дългосрочното финансиране трябва да не преследва само финансови и економически цели. Е, дългосрочният подход е, и гарантирането на стабилността на пазара е, ще бъдат от полза за всички партньори. Той е съгласен с, с е, това, което докладчика казва за достъп на финансиране до малките средни предприятия, защото те имат огромен потенциал за създаване на работни места и за економически растеж. Е, той смята, че е, при гласуването трябва да се имат предвид социалната и економическата изгода от е, достъпа до иновативни средства за дългосрочно финансиране. По този начин ще се намали зависимостта от краткосрочни средства и ще има стимули за социално измерение на отговорно финансиране. Благодаря ви много. Председателката е, и аз ви благодаря. Е, някой друг иска ли да вземе думата? На настоящия етап не. Е, сега, господин Гутирес Прието, искате ли да се изкажете? Чудесно. В такъв случай искам само да ви напомня, че имаме срока за изменение на английски до 11 ноември 12 часа. Ще разгледаме измененията и обещаните сметки на 25 и 26 ноември. В комисията ще гласуваме на 17 декември, а Комисията по економически и парични въпроси трябва да гласува на 20 януари и в пленарна зала ще се гласува през февруари. Стигаме до 17-та точка. Е, давам думата на Мартин Кастлер, който трябва да ни запознае с проекто становище за Комисията Вътрешен пазар и защита на потребителите по мрежата Солвит. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, госпожа председател. Вие сте получили вече моето становище е, и тъй като очевидно няма е, големи различия в становищата, е, ще се спра само на три основни въпроса във връзка с това досидние. Първият въпрос е засегнат и от самата комисия. Необходимо е, е да разширим е, правомощията на Солвит, тъй като опитът ти е положителен до този момент. В някои случаи е, ако нещата не водят до добър резултат, то се дължи най-вече на лошото транспортни и прилагане в националното законодателство. Още един важен въпрос, който трябва да се изясни в рамките на Салвит и който представлява действително солиден проблем. Прехвърлянето на права на пенсионно-осигурителни, на социално-осигурителни права, независимо от това дали става дума за държавно осигуряване или за частно осигуряване. И а, още от сега във връзка с а, е, Регио, това е третият важен въпрос, а, благодаря на колегите, които ме подкрепят. Аз съм застъпник на идеята за Европа на регионите. И мисля, че е, регионите е, са действително е, много важни за хората, а Солвит е една е, мрежа, която подкрепя регионите. Така че е, държавите членки би трябвало на е, малко по-низко равнище, т.е. не на национално, но на регионално равнище, да решат е, е, своите е, въпроси и Солвит да ги подпомага. Ето това е в крайна сметка и е, нашият е, лозунг е, за изборите, един от лозунгите, с които ще излезем на е, избори е, по-близо до хората, именно регионите са тези, които ни позволяват да бъдем по-близо до хората, да доближим и европейската политика до хората. Надявам се, че е, много бързо в рамките на, е, така, на групата е, докладчик и докладчици в сянка ще решим и проблемите, които още не сме изчистили. И а, ако има изменения, естествено, ще търсим компромиси. Не се работи, не се говори в а, включен микрофон. Да, следващият оратор, господин Серкас. Ето, че микрофонът вече е включен, да. Да. Много сме е, доволни от този текст е, и от сътрудничеството до този момент с докладчика и с докладчиците в сянка. Смятаме, че СОВИТ е един много важен инструмент е, който е, трябва да се запази и да се е, укрепи и да се разшири неговото приложено поле. Социалистите е, винаги са е, подкрепили този е, инструмент. Е, би трябвало да е, обхванем повече равнища и ето е, подкрепяме и тази линия, свързана с регионите, но същевременно и идеята за совид онлайн е нещо, което ние отдавна сме заявили, че е необходимо. Така че надявам се, че ще работим добре заедно, тъй че с някои дребни изменения да помогнем за това СОВИД да бъде действително в услуга на гражданите. Е, госпожа Харкин е, е докладчикът е, от в от страна на либералите. От нейно име мога да кажа, че тя намира текста за много равновесен, много добър и че действително идеята за Солвит Регио, регионализацията на Солвит е отлична идея. Подчертавам, че ние подкрепяме ние, групата на либералите, подкрепяме тази идея, защото действително по този начин можем да се насочим по-ясно към потребностите на гражданите. Най-вероятно ще внесем малко на брой изменения, но ще се опитаме по този начин да постигнем едва ли не съвършенство на текста. А сега давам думата отново на докладчика. Благодаря за подкрепата, благодаря и за е, много любезните думи, е, за положителната оценка. Е, далеч не от е, перфектното, е, госпожа председател, но въпреки всичко благодаря за тези е, много хубави думи. Наистина това очевидно е проява на баварска солидарност. Е, Струва ми се, че ще можем наистина с ваша помощ, с измененията да, да се доближим, не, не да постигнем съвършенство, но да се доближим, още повече, че става дума за по-малко от една страничка. А сега Янушка Янсен от Генерална дирекция Пазар иска думата. Имате я. Само няколко думи от мен. Има е, няколко предизвикателства във връзка с Салвит, които най-вероятно е, ще станат съвсем ясни през следващите години. Е, първо, качество на услугите, независимо от бюджетните рестрикции, от бюджетните ограничения. Това е, така да се каже, първото предизвикателство, пред което ще бъдем изправени, но това е едно хубаво предизвикателство. Ще се опитаме да намерим съответните форми и се надяваме, че парламентът и държавите членки ще ни подкрепят освен това, така, повече е, насоченост на основните услуги в рамките на Солвит, ние ще можем да ориентираме по-ясно и по-целенасочено всички средства, с които разполагаме в рамките на този инструмент. Естествено, че в рамките на СОВИД не можем да предложим всичко, което държавите членки биха искали и което от което се нуждаят, но въпросът е, че овид предлага достатъчно възможности в... там, където нещата не вървят е, добре, е, то се дължи най-вече на неправилното прилагане или е, не е, доброто транспониране. И освен това, има положителни примери за това как е, е, центровете Салвит е, са установили много добро сътрудничество с местните компетентни органи на различни равнища, имам предвид компетентните органи в съответната държава член, но също и с социално-осигурителните институти и най-вече по отношение на пенсионната система. Е, Солвит е, може да ви помогне да изградите нещо като, бри, е, като мост, ако се нуждаете. Имайте предвид обаче, че има е, много е, хора, е, може би повече от 10 милиона, които знаят е, е, горе-долу за какво става дума при Солвит и е, могат да потърсят помощта и услугите на Солвит, но в Европа живеят много-много повече граждани, така че хубаво би било да популяризираме тази система. Хората знаят какви са правата им и как трябва да ги постигнат, това е нещо, което не винаги знаят. Добре. Ето в случаите, в които имат проблеми с е, е, осъществяване на своите права, те могат да се обърнат към Солвит и да потърсят помощ. Солвит наистина може да предложи помощ в много отношения е, и на централно, и на регионално равнище. Центровете Салвит са познати е, или е, би трябвало да бъдат е, познати и на всички местни и регионални органи. Да, бихме могли да кажем, че в повечето държави членки местните органи знаят много добре какво може да им предложи Солвит и използват контакта с Солвит. Благодаря ви. 12 ноември, срок за внасяне на изменения. След това на 17 декември, така да се каже, като коледен подарък, ще гласуваме по това становище. А сега преминаваме към точка 18. Създадени ли са механизми за мониторинг на ефективността на разходите за възрастни работници, финансирани от Европейския социален фонд? Тук докладчик по становището е Данута Язловецка. Това е първа размяна на мнения. Давам думата на Дануто. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги, през следващата година няма да има край на кризата. Европейското население застарява. Е, стимула за рано пенсиониране, економическата криза и нови изисквания към работниците ще се отразят от, е, отрицателно на много професионални работници. По-малко от 50% хората между 55 и 65 работят, т.е. нашето положение е много по-лошо, отколкото в Великобритания или в Япония, където повече от 60% от тази възрастова група е активно население. Е, това се отразява в много голяма степен на економическото положение в държавите членки. И, и трябва да имаме предвид, е, е, че всички работници имат много ценен професионален опит и желаят да работят по-дълго. Трябва да създадем условия, които е, да ги насърчат да продължат да работят. Когато възрастните хора са по-активни, това стана ключова политика в е, Европейския съюз. И в Лисабонската стратегия се посочва необходимостта от е, продължаване на активната дейност в Европейския съюз. В стратегията 2020 държавите членки включиха амбициозна цел 75% на тези, е, които са на 64 години и повече, но това не може да включи всички трудещи се. Още от 75-та година е, се говори е, за е, трудовия пазар, трудова дейност за възрастните като социална задача на Европейския съюз. Между 2007-2013 година 75 милиона бяха отпуснати за този фонд, т.е. 8% от европейския бюджет. Държавите членки е, приложиха 117 оперативни програми, 63 от които е, са насочени пряко или не пряко към възрастните трудещи се. За съжаление, както посочва е, специален доклад от Европейската сметна палата от 2012 година, нито държавите членки, нито комисията могат да посочат е, колко възрастни работници са получили подкрепа от Европейския социален фонд, какви ресурси са отпуснати и в каква степен дейностите са били ефективни е, и са дали възможност за увеличение на квалификацията или за намиране на нова работа от възрастните работници. Само в Великобритания и Гибралтар информацията за е, средствата за възрастните е на лице. Липсата на подобни данни показва, че няма е, инструменти за контрол и че няма правилни показатели, особено количествени. Тоест, при следващата финансова рамка от 2014 до 2020 година, регламента по социалния фонд е, трябва да включи оценка на ефективността на проектите, да се предвидят показатели за оценка на ефективността на всяка намеса. Е, в становището, което аз съм изготвила, аз насърчавам държавите членки да си послужат с подобни показатели, е, които да посочат ясно е, колко възрастни работници са придобили нови умения, дали се е подобрило положението им на пазара на труда или са намерили работа благодарение на социалните фондове. Необходими са ни конкретни данни, за да имаме възможност за конкретни действия за в бъдеще. В доклада си Европейската сметна палата посочва, е, че няма е, е, един показател за определение на възрастни работници. Имаме различни е, възрастови групи в различните държави членки над 50, над 55 и над 60 трябва да се види какви дейности ще отговарят на същинските потребности на възрастните работници. Анализа на потребностите трябва да се правят за същите възрастови групи, както за тези, за които са предвидени програмите. Може би трябва да има две възрастови групи, примерно млади хора от 35 до 55 и съответно професионално обучение и възрастните 55+, плюс, и да имаме гъвкава заетост при тях. И при измененията, които аз съм изготвила, съм нахвърляла такива идеи, но има и някои ограничения, така че с интерес очаквам вашите коментари, очаквам и сътрудничеството с докладчиците в Сянка. Мисля, че това ще бъде добра начална точка за нашата дискусия. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Някой иска ли да се изкаже? В такъв случай давам думата направо на представителя на комисията Емануел Уинной. Да, заповядайте, имате думата. <coughs> Um, Благодаря ви. Аз мисля, че комисията иска да подчертае това, което вие съвсем правилно казахте, че много от е, препоръките вече са взети под внимание е, за следващия програмен период в законодателната рамка, която в момента обсъждаме. Е, това подобрение ще има предвид по-добър мониторинг на програмите, но и по-добра оценка на самите програми, защото постигането на целите е един от ключовите принципи за е, разходването на европейския бюджет. Има някои аспекти от доклад на Сметната палата. Е, комисията е, има предвид нови техники за контрол. И аз искам да подчертая тук кое е новото. Ангажимента на комисията да е, подобри инструментариума. А да... Крайният срок е, за измененията е на 30 ноември 12 часа. На 21 януари до година ще гласуваме. Да, частата 7 е и 5. Трябва да приключим заседанието днес. Само една точка от е, дневния ред. 21 точка. Тук е, е, е доклада е, за делегацията в Дандън, в вашата папка. А, в Лондон, извинете. А, тук виждаме социалната защита на мигриращите работници в Великобритания. Доклада е в папките ви. Това е последната точка от дневния ред за тази вечер. Следващата среща ще бъде на 14 ноември от 9 до 12.30 в Брюксел. Приятна вечер!